но разбирам, че се постигнато споразумение за семинар или може би изслушване на 15 април, което разбира се ще даде възможност и на вас и на докладчиците в Сянка за допълнителна обмена на мнения. Сега трябва да бъдем точно в графика, защото имаме едно представене в 9.30, в 10 часа, от 10 часа имаме изслушване и се чуем първо е, какво има да ни каже докладчика, след това докладчиците в сянка. И след това а, мисля, че кой, имаме ли представители на комисията? Да, имаме. Съвсем а, кратки бележки от вас. А, също очакваме да чуем. И след това а, Главните обсъждания ще бъдат, когато имаме заседанието посветено специално на този въпрос. Срокът за внасяне на изменение е 22 март, съгласно графика на водещата комисия. А, така че а, изслушването, за което говоря, ще се проведе след като са внесени измененията. Съжалявам за това разминаване във времето. А сега с а, радост давам думата на госпожа Сартори да представи своето становище за биоцидите. Благодаря, господин председател. В момента става дума за проекто становище. И бих искал да осведомя комисията за работата, която е свършена до сега. Становището беше изпратено на съответните служби на 21 на 3 марта И проекто становището разглежда първо регламента, предложен от комисията, и рамките за пускане на пазара и употреба на биоциди. Внесени са 100 предложения за изменения, чиято цел е да се упрости и уеднакви законодателството в отношение на биоцидите в Европа. Очевидно искаме да избегнем дублиране на норми, които вече имаме за химическите вещества, а колкото до потребителите, за тях е необходимо да е на разположение достатъчна информация. И всички тези изисквания са залегнали в, в членове от 28 нататък. в становището отиваме малко по-далеч от измененията, с които разгледахме заедно с Комисията по околната среда. Необходимо е да се намалят сроковете и съответно да се намалят разходите за одобряване на а, заявления за пускане на пазара. 18, 19, 20, 21, 50, 51, 52, 52 60 и 62 са посветени на намаляването на разходите и сроковете, а втория пакет от 5 изменения се отнася до по-добро дефиниране на административните промени, свързани с разрешителните. Трети пакет се отнася до усъвършенстване на процедурите и изискванията за достъп до информацията. Да регулираме така нареченият феномен на използвачите. да се отървем от дискриминация без основание. Този въпрос се третира от 15-то изменение. Дадена е дефиниция на сравнителната оценка на тези продукти. По-добро етикетиране обозначаване на продуктите, а също така и изискването да се включва в етикетите информация, която е полезна за потребителя, а не информация, която не е необходима на потребителя. Търси се по-добро равновесие на паралелната търговия, ограничаване на паралелни продукти, които съдържат едни и същи съставки, процедури за взаимно признаване на националните разрешителни, изменения 52 до 55, подобряване на мерките за подобряване на сегашните норми, особено директивата е, РИЧ, за да избегнем дублирането а и някои от мерките за пускане на пазара на тези продукти са опростени. Особено, що се отнася до малкия и средния бизнес. 75% от операторите на пазара всъщност са малки и средни предприятия. Това трябва да е основата за всички нотификации, нещо, което е, се урежда от РИЧ. А също така и за точна информация за потребителите. Трябва също така да отпаднат да отпадна годишният ритъм за таксите, които се плащат на агенциите за оценка. Таксите трябва да се плащат, когато е свършена работа. Това са общо взето измененията. Не знам дали трябва да влизаме в подробности. Благодаря. Благодаря за е, този изчерпателен е, доклад, е, трябва да подчертая споразумението, което постигнахме с комисията ЕНВИ за засилено сътрудничество относно пускането на пазара и взаимното признаване. Тези изменения, така че ще минат, направо трябва да бъдат внесени в пленарна зала. Продължаваме, преговаряме в преговори, в които участват председателите на двете комисии, но сега, но сега разбирам, че е, докладчиците с, имат отлично сътрудничество с водещата комисия. А сега е, докладчиците в сянка, господин Гозой, господин Фокс, е, ако някой друг иска да говори, да, господин Шваб, ще ви дам думата, господин Гозой най-напред. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, нека да поздравя госпожа Хартори за първо за а, това проекта становище, което според мен е много добро. Особено като си има предвид това, че става дума за много технически е, въпроси и за това, че е, темата не е лесна и преговорите, които тя проведе с комисията, минаха изключително добре. Съгласен съм с основната линия на становището. Имам много предложения, които приветствам. Например, създаването на централизирана процедура за одобрение, което ще подобри ефективността. Но също така бих искал да предложа няколко допълнителни елемента, които са част от които ще включа в измененията, които ще подам. Първо, смятам, че е добре да има добро равновесие между защитата на човешкото здраве и околната среда и позволяването създаването на а, добри условия за компаниите, за да инвестират. Затова е добре да се настои на научно-развойната дейност и да намалим изискванията за национално одобрение. Можем да направим това с ограничен ограничаване на периода, в който компетентните власти могат да се занимава с оценката на риска. Също така трябва да намалим бюрокрацията и това е свързано с и съответните изменения в настоящите е, разпоредби в тези области, където промените не биха увеличили по никакъв начин опасността за човешкото здраве и околната среда. Също така, що се отнася до третираните а, артикули и материали, когато поручих информацията, стигна до извода, че а, ако информацията е прекомерна, а, тя не е ефективна. Смятам, че изискванията за допълнителна информация налагат само допълнителни тежести е, в работата на предприятията, без да създават положителни резултати за потребителите. И накрая, имайте предвид, че потребителите тук като цяло не са специалисти и затова на тях не им е необходимо да знаят номера на разрешителното. Трябва да анализираме възможността в етикета да се включи името на активната субстанция, която е използвана в материала или артикула, но да се използват там, където е възможно, една и съща номенклатура, така че потребителите да разпродав... разпознават тези имена – а не да се сблъскват с най-разнообразни имена на активните субстанции, е, които не разбират. Имам и други предложения, но ще спра до тук, тъй като не, няма да обсъждаме измененията в подробности. Поздравявам отново госпожа Сартори и се надявам, че ще постигнем добър консенсус и тук, и в Комисията по околна среда. Благодаря. Благодаря. Благодаря за вашите коментари и за вашия анализ. Надявам се, че и вие ще можете да участвате в а, семинара, а, който ще е важен за работата по тази тема. Господин Фокс. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожа Сартори за работата, която е свършила по тази е, тема и за начина по който работи не само с а, е, докладчиците в сянка в нашата комисия, е, но и с комисиите ИДРЕ и ЕНВИ. Заедно с госпожа Сартали ще подадем няколко изменения за подобряване на обхвата на процедурата за централно издаване на разрешителни. Също така е добре да се подобрят разпоредбите за научно-развойната е, дейност и да се премахнат материалите, които влизат в контакт с храни от този текст, защото те вече са покрити от конкретна директива по въпроса. Господин Шваб. Благодаря. Аз също искам да поздравя докладчика и да напомня, че в нашата комисия вече имахме доста дискусии в... относно регламентирането на химикалите. Разбира се, не трябва да пропускаме това, че нямаше присъстващи от групата на зелените, но благодарение на госпожа Сартори дискусиите бяха доста гладки. Нямам изменения, не съм изготвил такива. Мисля, че не е необходимо. Мисля, че целта за упростяване на разрешенията на активните съставки е постигната от госпожа Сартори. Мисля, че тя е постигнала своята цел. Очевидно, ако искаме да намалим разходите и бюрокрацията, това е нещо положително в всички области а, това е необходимо а, и положително, защото защитава потребителите. В крайна сметка, сигурен съм, че ще успеем да постигнем един широк консенсус. Председатели казва, благодаря за измененията. Имаме представители а, от. А, групата на социалистите и демократите. Сега искам да попитам представителя на комисията дали иска да коментира какви са първоначалните му впечатления от становището на госпожа Сартори. Благодаря. Искам да започна с благодарности към госпожа Сартори за конструктивния доклад. Много от елементите в него ние приветстваме. Няма да се впускам в детайли, но искам да отбележа, че това са елементите свързани с развитието, с сравнителните оценки, методите за проактивна оценка, с позоваване на съществуващите данни. Това е нещо много положително и ще работим в тази насока. Относно етикетирането на третирани артикули, според нас е необходим баланс в тази област. Ето защо ще се стремим да го постигнем. Относно устойчивото използване на биоциди, както е казвано и преди, съгласни сме, че това е нещо много важно, което изисква работа. Може би е необходимо да разгледаме тази инициатива. Измененията Знаем, че има някои неща, които ограничават времето, което ни е необходимо за работата, въпреки че а, целият товар а, се увеличава. Трябва да се уверим, че ще предоставим един разумен пакет, който няма да усложни допълнително нещата. А, Измененията относно референтните номера, номерата на разрешенията, специфичните регистрационни номера. Виждаме, че тук в доклада информацията по тези въпроси е твърде, твърде детайлна. Може би това ще доведе до повече бюрокрация, вместо бюрокрацията да се намали. Относно изменение 24, според мен то неговата стойност е малко по-съмнителна – А относно а, изменението на статуквото, според нас много е трудно да се оценяват биоцидните продукти, така че изменението беше направено в резултат на нашия опит в работата с третирани изделия в областта на фуражите, например. Благодаря. Благодаря за конструктивния отговор. Ще дам думата на госпожа Сартори и ще потвърдим графика. Може би вие също ще можете да ни потвърдите дали той съответства на вашите очаквания. И така, из... крайният срок за изменение 22 е март. Доста скоро, но съм сигурен, че нашите докладчици в сянка са добре подготвени. Допълнително ще разгледаме измененията на 7 април. Ще гласуваме преди 8 април на 8 април, така че да, да отговорим на графика на, комисия, на водещата комисия. Ще има дълъг дебат, но а, виждам, че докладчиците в сянка са подготвени. Ще имаме време с разглеждане на измененията и компромисите, които ще предложите и това ще бъде на 7 април. И така давам ви думите за заключения и отговори на направените забележки от докладчиците в Сянка и комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря и на теб, защото приносът на ЕМВИ и колегите от Комисията по околната среда беше от ключово значение за общата ни работа. Искам също така да благодаря на всички останали докладчици, които допринесоха за успеха на работата през последните няколко месеци ще се опитаме да постигнем колкото може повече компромисни предложения. А колкото до комисията, ще се опитам да влеза във връзка с тях, за да разбера доводите им. Благодаря, госпожа Сартори, благодаря и на комисията и очакваме успешно приключване на работата по това становище. След това, разбира се, започва трудното при преговорите с комисията по околната среда. И така приключваме с тази точка. Ще направим кратка пауза до 9.30, когато ще кажа официално добре дошли на някои от нашите гости, които са вече тук. Ще чуем процеса, ще чуем професор Тоберон, който е много интересен, ще ни представи много интересна лекция. Значи продължаваме в 9.30. Uh, well, good morning, everybody. Uh, I think we... Добре дошли. Нека да започнем работата си по своята програма тази сутрин и по-конкретно вътрешния пазар и Европейското економическо пространство и Швейцария. Първо ще чуем една презентация на, от професор Криста Тоблер, която ще представи един доклад, изготвен специално за Комисията за вътрешния пазар. Мисля, че е добре да донесете и картончето с името си. So Professor Tobler has joined us on the platform here. Uh, just to present her report, but... Um, she... Професор Таблер седна тук при нас за своята презентация, след което ще седне при останалите оратори е, на предния е, ред. Ще чуем и господин Рафал Цасковски който говори по доклада по собствена инициатива. Много важен въпрос в началото на този петгодишен период. Важно е комисията внимателно да разгледа работните отношения на вътрешния пазар с нашите важни партньори и съседи и е да ви помогнем да разберете и да, тази е политика. Нашата задача като членове на тази комисия не е само да работим по новото законодателство, а да видим как работи и действащото законодателство, а, кои части от него са ефективни, кои не. И в момента им работим по два въпроса. Първо, обществените поръчки и второ, взаимното признаване на квалификациите и там предлагаме е, е, евентуални реформи. Също говорим и за транспонирането на новите директиви, като директивата за услугите и пос... Е, наскоро приятия пакет за стоките, нещо, което ще доведе до законодателни предложения към края на тази година. Така че имаме доста работа и част от нашата работа е да установяваме отношения с партньорите си в тази област. Е, ще е, работим с е, колегите от Швейцария, ще работим в контекста на междупарламентарни срещи също. Това е от мен като увод. А сега призовавам ви да разгледате внимателно това интересно проучване на госпожа Тоблер, която е преподавател в университета в Базел и в университета в Лайден. Така че много се радваме, че тя има възможност да представи своето проучване тук и всички можете да си набавите копия от това проучване. Благодаря много за тези мили уводни думи. Дами и господа, моята задача е да ви представя накратко основните елементи на документа, с който разполагате. В него се засяга вътрешния пазар извън обхвата на Европейската, Европейския съюз. Говорим за движение на стоки, хора, услуги и капитали и е, има в допълнение на това важни правила от областта на конкурентното право. Това проучване се съсредоточи основно върху четирите свободи, а не толкова върху правото в областта на конкуренцията. Говорим за разширяването на вътрешния пазар извън Европейския съюз, защото принципно правилата за вътрешния пазар на Европейския съюз са приложими само в Европейския съюз. И а, приложението им в трети страни се осигурява чрез споразумение. В проучването се разглежда страните от Европейската зона за свободна търговия и Швейцария. Целта на документа бе е, да представи е, начина по който се е, действа вътрешния пазар в тези две групи страни, да се видят различните модели на интеграция, какви са трудностите там и как може да се подобри начина на действие на този разширен вътрешен пазар. Двата модела, за които говорим, се базират на доста различни правни е, мер... системи. Е, системата на Европейско економическо пространство се базира на многостранни споразумение, а Швейцария, включването на Швейцария се базира на двустранни споразумения. И също така е добре да сравним броя на споразуменията, що се отнася до Европейската економическа зона. Тук говорим само за едно споразумение, а при Швейцария имаме над 20 споразумения, нещо, което само по себе си е, представлява затруднение. И така, има и допълнителни споразумения, но 20 са споразуменията, които са в основата на системата. Ако разгледаме разликите между тези две системи, ще видим, че има сериозна разлика в е, това до каква степен се разширява действието на правото, управляващо вътрешния пазар. Като цяло, що се отнася до европейската економическа е, зона всички е, елементи на вътрешния пазар са пренесени. Е, и четирите свободи са пренесени. Що се отнася до двустранната система с Швейцария, ще установите, че там има доста по-избирателен подход. Нещо, което е подчертано и от решенията на съда на европейските общности. Например, ще видите, че стоките са покрити до доста голяма степен, но не съвсем пълно. Що се отнася до движението на хора, на лица, то е ограничение, но само до физически лица. Услугите са изключително ограничени, най-вече защото няма едно общо споразумение по този въпрос, а капиталът като цяло не е покрит изобщо. Това е което се случва с четирите свободи. Двустранната система е доста избирателна. Някои от въпросите са покрити с секторни споразумения, както ние ги наричаме в Швейцария. И целта е системата да не е всеобхватна, да има съзнателен избор. Трябва да гледаме не само обхвата, но и временните ограничения. В областта на европейското економическо пространство можем да говорим за много динамична среда. Вярно, че първоначално то се основава на правото на Европейския съюз, такова каквото е било при подписването на споразумението, но все пак правилата се е, променят и актуализират непрекъснато с нормативни актове. Що се отнася до споразумението, то си остава каквото е било. И така, до, голяма, до известна степен имаме актуализация, защото съвместните комисии имат правомощия да актуализират някои правила и някои приложение. Но има ограничено приложение, що се отнася до новите страни, членки на Европейския съюз, защото движението, свободното движение на лица не бе автоматично разширено и за тях има специални изключения, които се прилагат. Ако минем малко по-нататък и видим, как, разгледаме влиянието на тези страни върху правото, нещо, което е важно за тях, ще виждате, че е много важен начина по който се адаптира, адаптират а, нормативните а, актове и начина по който се а, влияе върху оформянето на резултатите от решенията, ако не върху самото вземане на решение страните от Европейската зона за свободна търговия имат някаква възможност да участват в вземането на решения. Те участват в многобройни комисии, имат право да присъстват, имат право да участват в дискусиите, да изкажат своето мнение. Що се отнася до двустранната система, работата с Швейцария, всъщност участието на Швейцария е изключително ограничено и в изключително малко възможности се дава въз право на Швейцария да участва в оформянето на решенията. Сега, какво представлява свободното движение? В Европейското економическо пространство се говори за хомогенност. Тоест, правото се тълкува по един и същи начин, точно както и в Европейския съюз. И това се правоприлага и чрез решенията на Съда на Европейската зона за свободна търговия. Що се отнася до двустранните споразумения с Швейцария, оказва се, че има ситуации, в които различните тълкувания са възможни. И има такива случаи. Това е често, защото системата е различна, различна е както съдът в, на европейските общности казва, тук не говорим а, за реално разширение на вътрешния пазар. Просто имаме правила за свободно движение, които са различни в рамките на Европейския съюз и в рамките на двустранните споразумения, въпреки че изглеждат много подобни. От гледна точка на правната сигурност е проблем на това, че някои въпроси все още са висящи. По тях се дискутира, но не е взето решение. И това са важни въпроси, като например какво точно означава свободно движение. Дали означава просто свобода от дискриминация върх, на основа националност или означава свобода от ограничения? Това все още не е ясно. Какво означават потребители на услуги? Имат ли те право на достъп до пазара или имат право само да присъстват в друга държава членка, за да получат тази услуга. И това не знаем. Липсват и решения на съда по този въпрос. Ако се обърнем към въпроса за управлението на тези две системи, ще видите в документите си, че в, в, що се отнася до Европейското економическо пространство, като цяло управлението му е доста е, е тромаво, но все пак е, работи. Има някои проблеми. Е, например, има известни закъснения е, в, гра... в е, времето, що се отнася до новите нормативни актове. Но това е всичко. А що се отнася до странните споразумения, там системата е изключително тромава. Основно защото има толкова много съвместни споразумения, заради това, че няма достатъчно много срещи и като цяло няма голямо достатъчно голяма комуникация, адаптирането на приложенията отнема доста време и като цяло системата, както казах, е трома. Що се отнася до наблюдението и а, надзора и приложението? По отношение на Европейската економическа зона, като цяло, елементите на правото на Европейския съюз се прилагат. Имаме система от две от два стълба Имаме съдове, е, съд, съдилища, извинете, е, съда на Европейската зона за свободна търговия и съда в Люксембург. Що се отнася за двустранни, до двустранните споразумения, там нещата работят по-различно. Приложението е оставено на двете страни. От страна на Европейския съюз приложението е доста силно, защото тук е, разполагаме със същите елементи. От гледна точка на Европейския съюз, е, тези двустранни споразумения са част от европейското право. В Швейцария приложението е малко по-ограничено, защото тъй като Швейцария не е държава членка, шведските съдилища не могат да се обърнат към съда в Люксембург и да искат предварително решение и помощ с е, тълкуването, при тълкуването на определени членове на тези споразумения. Така че тук имаме известно неравенство и е, е възможно някои въпроси да се тълкуват различно. Виждате, че представим нещата доста бързичко. съключенията от страна на Европейското економическо пространство, да, там можем да говорим с, в е, общи линии за страни, които на практика са част от вътрешния пазар. Системата работи добре, включва свободното движение, както и допълнителните политики, които допълват а, е, традиционните а, е, права за свободно движение. Що се отнася до Швейцария, съвсем съзнателно системата Швейцария е избирателна. Е, действително, все по-голяма интеграция наблюдаваме, все повече области се включват, но има ограничения и това е нарочно. Системата е сложна, споразуменията са много, управлението е не е особено лесно. И в докладът се в доклада се казва, че Швейцария а, е, не винаги е готова да приеме всички тези допълнителни политики, които са част от европейската система, от системата на Европейския съюз. Какви са нашите препоръки? Много малко препоръки, що се отнася до Европейската економическа зона, например, да има уведомление от страна на комисията за законодателните предложения – но на практика това е тесно достъпна информация. Вклю... Второ, включването на страните а, от тази зона в а, процеса на вземането на решение. Мисля, че това е едно добре предложение. И накрая една, едно евентуално актуализиране на споразумението за Европейска економическа зона, нещо, което само по себе си вече е доста сложна задача. Що се отнася до а, системата на двустранни отношения, там разбира се има много повече препоръки. Ще видите, че в доклада първата точка, която се споменава е създаване на политическа воля и информираност за необходимостта от сътрудничество и интензифициране на а, а, преговорите. Знаем, знаете, че при нас има много а, силна пряка демокрация, знаете, че провеждаме референдуми и а, не винаги е лесно правителството да каже добре, ще действаме, защото трябва първо да убеди хората. Така че създаването на политическа воля е най-сложният въпрос тук. Другите предложения, които се правят тук е да има повече срещи, Швейцария повече да участва в вземането или оформянето на решения, и в е, един е, е, вече съвсем добър случай е възможността за създаване на общи органи за правоприлагане. С това приключват приключвам с представянето на основните елементи. В доклади, доклада ще намерите повече. Благодаря. Well, Благодаря, професор Тоблер. Изключително полезно е, а, че чухме вашето обобщение на доклада. Мисля, че ще го прочетем в детайли след заседанието но ще имаме възможност да обсъдим с нашите експерти представените от вас въпроси. Радваме се, че и вие сте тук заедно с нас. Ще започнем в 10 с изслушването, затова имаме възможност за една или две, едно или две изказвания от нашите колеги от парламента. Не знае дали нашия докладчик има нещо, което иска да каже. Добре, ще дам думата по-късно. А някои от вас е, има ли конкретни въпроси към професор Тоблер, преди да продължим с изслушването? А, бих искал да ви помоля да участвате в официалното изслушване. Един въпрос, който е особено интересен – а, и който бих искал да разгледам преди да започнем с изслушването в 10. Искам да сме точни, защото имаме а, представители на две телевизии, по които ще се предава. Мисля, че вашата фраза вземане на решение на английски decision shaping е много интересна. Тук на това изслушване ние ще заявим, че приемаме вашите препоръки, защото това е нашата роля. Мисля, че за всички тук и за мен беше изключително полезно, а най-вече за тези, които не са се занимавали много с въпросите на Европейското економическо пространство и споразуменията с Швейцария. Много важен и сложен въпрос е за управлението на връзките и за различните им аспекти. Според вас има ли възможност за формула, която да бъде приемлива в рамките на швейцарската традиция, която да не намалява суверенитета на Швейцария, като например споразумение за свободна търговия. Вие ни обяснихте основните принципи но а, и вътрешния пазар е нещо много динамично и а, е необходимо да намерим правилния начин за управление на всички промени. Говореше се много за бъдещото рамково споразумение и от моята гледна точка и това, което съм прочела във вестниците, а, може би нашия посланник ще може да се изкаже по-компетентно, но това, което съм прочела от официалните документи, има интерес от страна на Швейцария за рамково споразумение до такава степен, до която а, се засяга управлението като такова. От страна на Европейския съюз обаче се стана ясно, че рамковото споразумение ще трябва да промени системата по един основен начин. Не просто а, да обединим съвместни комитети в един, а да стане по-динамична системата в смисъл да има автоматично адаптиране. Нашето правителство, правителството на Швейцария, заяви, че това ще бъде проблем, тъй като идеята не отговаря на линията за запазване на суверенитет. И така, моето впечатление към момента, а, макар да не участвам в политическата дискусия, моето разбиране е, че тук от двете страни имаме различни разбирания по отношение на това какво може да се постигне с рамковото споразумение – а, има малко критичен поглед към това дали е възможно да се постигне а, консенсус по този въпрос в близкото бъдеще. Имате, имаме две думи, преди, имаме две минути преди да започне излъчването. За тези две минути вероятно ще мога да направя няколко коментара по казаното. Искам най-напред да ви благодаря за този документ, който е много достъпен, лесен за разбиране и който се занимава с особеностите на нашите взаимоотношения Европейски съюз Швейцария. Според мен различните споразумения, раз, хората не са наясно с различните споразумения между двете страни. Що се отнася до опасностите, които ще разгледаме по-подробно, а именно е, опасността от е, различното тълкуване на правилата, опасността от е, специално различно третиране. Може би вие бихте могли да обобщите какви са тези опасности и какви възможни решения може да има за справяне с тях. Вие споменахте различното тълкуване. Ще използвам това като пример. Нямаме време за впускане в подробности, но най-добрият пример е една дискусия, която ще обсъдим малко по-късно, свързана с интерпретирането на споразумението за свободна търговия от 1972 година, където имаме сходни разпоредби с разпоредбите на европейското право, но тълкуването е различно. И практиката на Европейския съд не отговаря на начина на тълкуване на тези разпоредби в Швейцария. Това е един добър пример. Може да имаме сходни ситуации с други споразумения. Причините, накратко, аз обясних. Простете ми, но времето ме ограничава и председателя призова за дисциплина. Мисля, че няма да има възможност да отговоря в повече детайли. Ще има възможност, казва председателя, да обсъдим този въпрос с експертите по-късно. Имаме привилегията да присъства и посланника на Швейцария. Сега бих искал да приключа с презентацията, да благодаря на професор Тоблер за изготвянето на доклада и неговото представяне. Моля, заемете мястото си до експертите. Сега искам да приветствам нашия заместник-председател тази сутрин. С това закриваме тази част от заседанието и можем да продължим с изслушването. Всички вие би трябвало да разполагате с документацията за изслушването. Раз, разпространихме а, печатните разпечатани слайдовете, които ще разглеждаме и материалите. Сега искам официално да приветствам всички вас, членове на парламента, експерти и гости на заседанието тази сутрин, както и нашата публика, която ще гледа предаването на заседанието. Това е Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите. Заседанието е за Европейското економическо пространство, Европейската зона за свободна търговия и отношенията с Швейцария. Нашата комисия е отговорна за наблюдение на законодателството, което покрива вътрешния пазар и защитата на потребителите. Освен това, ние разглеждаме ефектите на съществуващите правила, които в момента се прилагат. Работим заедно с свои важни, своите важни партньори в Европейското економическо пространство и Швейцария. Интересното според мен е, ако разгледаме статистиката, например по отношение на резултатите на вътрешния пазар, членовете на ЕИП виждаме, че Норвегия има най-високо ниво на транспониране на законодателство по вътрешния пазар, от която и да е друга държава. А, понякога питаме политиците в а, различни страни, дали те спазват повече правила от други. И а, според мен очудващо е това, че страна, която не е държава членка, е транспонирала повече а, правила, от която и да е друга. А, много сме доволни, че господин Трашковски като наш докладчик се зае с тези въпроси. Ние вече обсъдихме неговия работен документ. Е, много съм му благодарен за извършената работа, както и за ръководенето, ръководната му роля в организирането на това изслушване. Сега бих искал да го помоля да открие изслушването, като ни представи идеите и проблемите, които би искал да разгледаме на това изслушване във връзка с доклада. Имате думата. А... Благодаря, господин председател. Ще започна с няколко думи на благодарност към онези, които присъстват. Искам да благодаря на професор Тоблер за чудесната й лекция и чудесната й работа, която позволи да подготвим работните документи и докладите, които ще чуете скоро. Нека най-напред се разясна, направя някои разяснения. Решихме първо да изработим работния документ, който засяга най-главните въпроси и който би помогнал да се осветят някои важни въпроси и който ще поощри дискусията. Ние искаме, разбира се, да завършим работата по този документ след дискусията, когато сме обсъдили в дълбочина някои въпроси с присъстващите експерти, за да получите максимална информация. Идеята за подготвянето на подобен доклад се отнасяше преди всичко до поощряване на съвместната работа с нашите партньори. Не искаме да проповядваме, не искаме да размахваме пръст на когото и да било, искаме да осветлим някои аспекти на вътрешният пазар – за да може преди всичко да представим състоянието на нещата и направим някои препоръки. Да работим заедно по един разумен, смислен начин, защото ние имаме делегация на Европейското економическо пространство, които познават много добре състоянието на нещата, но искахме да представим тези въпроси на е, законодателната комисия като вашата, за да може хората, които не познават добре нещата, да видят какви са различията в нашите системи и как страните извън Европейския съюз могат да участват във вътрешния пазар. Ще съсредоточим вниманието си върху проблемите на вътрешния пазар. Имах редица консултации с посланцениците на Норвегия, на Швед, Швейцария, с депутати от страни, очевидно с Европейската комисия, с вашата комисия, с секретарята. И много пъти чувах, че докладът не е балансиран, че той не осветлява истинската природа на нашите отношения и така нататък. Искам да подчертая, че ние не говорим за цялостната структура на нашите отношения, не навлизаме в подробностите на тези отношения, как те функционират и какво е тяхното значение. Опитваме се а, да осветлим а, главното. Разбира се, нямаме и, и е, неограничено време, трябва да, да бъдем колкото може по-лаконични. Тоест, ще съсредоточим вниманието си главно върху препоръките. Както казах, и ще го повторя, най-важното е да имаме възможност да разговаряме с нашите партньори не само за сегашното състояние на нещата, но и за трудностите, с които се сблъскваме, неща, които обсъжда вашият комисия, правата на потребителя, пакетите, стоковите пакети и така нататък. Доколкото виждам, тук има колеги от Норвежкия парламент. Това е един от най-добрите начини да работим заедно, да обменяме мнение с представители на националните парламенти, не само от страните членки, но и от други страни. Едно от най- важните неща, които научих, например, е, че думата динамичен може да има пеоративно значение. Искаме всичко да бъде динамично, но оказва се понякога, че динамичното не е най-доброто и някои не се отнасят към него положително. Природата на нашите отношения не е проста и разбира се, е, по ще стане нещата е резултат от суверенното решение на швейцарския народ, което ние уважаваме, нямаме намерение да осъждаме е, по какъвто и да е друг начин. Колкото до препоръките, ще опишем накратко системата. Е, моделът няма да бъде така добър, както моделът на професор Тоблер, тъй като нямаме толкова много време и пространство, но когато става дума за страните от европейското економическо пространство, е, още доста може да се направи, примерно, формализирането на процеса на нотифициране, на временно е, обработване на документите, изпращането им до националните депутати, е, в духа на Лисабонския договор – е, за по-голяма роля на националните парламенти в Европейския съюз. Има и някои въпроси в нашите отношения, е, които макар и добри, все още могат да се подобрят. Когато става дума за отношенията между Европейския съюз и Швейцария, тези отношения са много по-сложни и мисля, че това изслушване ще хвърли светлина върху някои въпроси, които се обсъждат. Очевидно трябва да бъдем реалисти и когато анализираме системата, трябва да видим какъв начин има да я усъвършенстваме. Как има възможност да привлечем към по-активно участие всички заинтересовани страни, чрез по-добро общуване, по-добро обмен на информация и така нататък. Това е към което се стремим, надяваме, че то не е прекалено амбициозно. Разбира се, имаме и по-амбициозни цели, подписване на споразумения, примерно по отношение на услугите – ще видим докъде може да стигнем по този път. На старшото изслушване ще изясни докъде сме стигнали, какво представляват двете системи, нещо, което е интересно. Аз съм специалист по институционните въпроси и, и интересно е, примерно, как се прилага принципа за дижонския касис към въпросите на вътрешния пазар и така нататък. Благодаря ви много. Благодаря за вашите уводни думи. Надявам се, вече с Рафаел сме установили много добри контакти и съм сигурен, сигурен че докладът ще бъде обхватен и амбициозен. Колкото до самото изслушване, то се предава по интернет, вебкаст. Имаме тук автоматични камери, които се включват, а, когато включите микрофона. Използвайте микрофона от лявата страна, иначе камерата ще покаже не вас, а някой друг. А, програмата ни е доста натоварена. Ще давам думата за по 10 минути. Ние в Европейския парламент сме свикнали а, да а, отчитаме времето а, и а, времето ще се появява и на екранчетата пред вас, да знаете колко време сте говорили. Ще структурираме работата последния начин. Ще чуем четири лекции, свързани с свободното движение на стоки и услуги. Ще, това ще дам думата на колеги и на членовете на панела. След това ще а, имаме е, разговор за е, обществените поръчки и защитата на потребителите, след това е една по-широка панелна дискусия, която ще бъде, в която ще участва професор Тоблер, господин Джаб Депот, посланникът и господин доктор Декот също така. А също така и други експерти тогава ще имаме възможност да обсъдим някои от по-широките политически въпроси, които бе го спомена докладчика. И така, нека започнем с свободното движение на токи и услуги. Ще представя в началото, съвсем накратко, четиримата лектори. Приемаме Трина Радман, госпожа Трина Радман от Конфедерацията на, на норвежкия бизнес, тя ръководи тяхната брукселско бюро. Искам, между другото, да кажа добре дошли на нашите колеги депутатите от Норвегският парламент. Те са от комиси, бизнес комисията на Норвежкия парламент. Добре дошли, колеги. Втори ще говори професор Кристин Кадус от Женевския университет. Трябваше да кажа, че госпожа Радман ще говори за прилагането на директивата за услугите. Трети, е, е, господин Перне Станле, той по-рано беше член, уважаван член на нашия секретаря, работен секретарят, работил е по редица проекти, сега е заместник генерален директор в Министерството на търговията и промишлеността в е, Осло. Той ще говори за прилагането на стоковият пакет мисля, че е работил по тези въпроси, докато беше тук, така че ще свърже двете неща и накрая господин Клод Уал, заместник ръководител на шведската мисия в ВАИО, който ще говори за автономното прилагане на принципа за дижонския касист и какво става по този въпрос в момента. Благодаря. Уважаеми госп... дами и господа, благодаря за възможността да представя представ... една презентация за директивата за услугите. Става дума за възможността за оценка на директивата. Директивата е изключително важна за економическата ни роля. За повече от 15 години тя осигурява участие във вътрешния пазар на Норвегия така ние имаме възможност за едно постоянно развитие. Норвегия се представя изключително важно в резултатите на вътрешния пазар. Има много малко случаи на нарушаване и липса на спазване на правилата на вътрешния пазар. Въпреки това, последните резултати показват, че има увеличение с 33% на процедурите за неизпълнение от последните, в сравнение с последните резултати. Ние обаче сме ангажирани силно с четирите свободи, както и с изпълняване на минималните изисквания на директивите и регламентите. Не трябва да забравяме, че има огромен, а, и, огромен товар за бизнесите и за гражданите. Приемането на директивата за услугите предизвика силен дебат в Норвегия. Норвегия прие хоризонтални актове като рамково законодателство за всички услуги, които се покриват от директивата. Това доведе до няколко промени в различни сектори и законодателството, което ги регулира. Норвегия взема участие и в процеса на оценка на комисията за националните изисквания, свързани с националното секторно законодателство. В отговор на член 15 на директивата се разглежда доклад въз основа на изискванията, които са отстранени и тези, които се разглеждат като отговарящи на директивите. 73 схеми за разрешение са включени в доклада и ще бъдат оценени. Тук говорим за задължения, които са специфични за отделни сектори, специфични на национално, регионално и местно ниво. Изпълнението на директивата отговаряше на съответните ограничения във времето, които бяха поставени. Беше създадено лице за контакт за предоставяне на информация за съответните изисквания, разрешения. А има възможност за електронно изпълнение на съответните процедури, но портала не е задоволителен. Не е лесно а, малките и средни предприятия да получават информация и да подават заявления. В момента а, портала не успява да изпълни своята цел пълноценно. Има само информация, която е твърде много като количество и е разпръсната на различни места. Само някои, формули са, само някои формуляри са налични на английски язик и могат да бъдат попълнени и подадени електронно. На този етап лицето за контакт има за цел да улесни достъпа до норвежкия пазар на чуждите доставчици на услуги. Портала от второ поколение трябва да бъде завършен през 2011 година. Вярваме, че трябва да има ясна, ясен крайен срок за неговото завършване – Директивата предполага, че изискванията на Норвегия относно схемите за разрешения трябва да бъде да има допълваща роля към това, което доставчиците на услуги вече притежават. В законодателството, в рамковото законодателство на Норвегия и нормативните актове няма разпоредби, които да изискват яснота на изискванията, целите а, и информацията, която е налична. Нека да разгледаме член 11 на рамковият акт на Норвегия. Има два, два такива норвежки акта, които транспонират директивата. Опасяваме се, че добавянето към специфичните за различни сектори закони може да се превърне в правило и в последствие на това член 13 няма да бъде използван както е предвидено. В рамковия акт в Норвегия се разпорежда свободното движение на услуги. Изброяват се изискванията, които могат да се поддържат от органите в допълнение към изключените от изискванията услуги. Що се отнася до сътрудничеството между, различни, между правителствата, има съответните разпоредби. Разпоредбата обаче за обмен на служители не е включена. Една програма за обмен на служители би била много полезна, като а, тя ще дава възможност за трансграничен обмен на познания. Ще помогне за изграждане на доверие в другите системи и ще спомогне за разпространяване на познанията за споразумението за европейското економическо а, пространство. В Норвегия транспонирането на директивата е задоволително според нас но националните органи трябва да бъдат по-амбициозни в постигането на най-добро изпълнение на различните директиви, включително и на тази за услугите. Споменатите проблеми са свързани с един дълъг процес, който има за цел изпълняване на директивата. В този контекст вярваме, че има голям потенциал за подобряване във връзка с пакета по услугите. Европейския съюз, националните правителства трябва да положат повече усилия да информират различните дружества и най-вече малкия и средния бизнес относно възможностите, които директивата за услугите ще създаде, ако бъде изпълнена правилно. Парламента на Норвегия не се информира по същото време, по които а, се информират другите национални парламенти. А, бих искала да изразя подкрепата за коментарите на господин Трешевски, че Норвежкия парламент и парламентите на държавите членки на Европейското економическо пространство трябва да бъдат информирани по едно и също време. Това ще ускори различните процеси, свързани с законодателството, ще премахне пречките Липса, липсва познание относно ам, различните споразумения в държавите членки. Необходимо е те да бъдат запознати с а, ползите на тези споразумения. Институциите на Европейския съюз имат много важна роля за по-доброто разбиране на вътрешния пазар, неговите положителни черти. Ето защо а, трябва в европейските институции да има по-добро познаване на споразумението. Благодаря за вниманието. Well, Благодаря много. Госпожо Радман, благодаря за тази за това подробно представяне на директиви, директивата за услугите. А, ние тук я познаваме добре, но хората, които ни гледат, може би не я познават такива големи подробности. Ще има среща за транспонирането на директивата за услуги на 27 април в нашата комисия и ще представим, ще изпратим покани на членовете на парламентите на страните от Европейската економическа зона, за да ги поканим ще изпратим при всички положения покана на колегите от Норвегия. По Лисабонския договор е, сме длъжни да изпращаме законодателните проекти до всички национални парламенти и аз не виждам защо да не ги изпратим и до парламентите на страните партньорки, като Норвегия, например. А сега нека да говорим за свободното движение на лица. Давам думата на професор Кадус. Благодаря, господин председател, дами и господа. Споразумението за свободното движение е, е, на лица е, е от 1999 година, влезе в сила на 2 юли 2002 година. Значи вече от 8 година действа това споразумение и целта му е да се осъществи свободното движение на а, лица между договорящите страни. А това са страните членки на Европейския съюз и Швейцария. А, главна характерна черта на това споразумение е, а, че то а, фактически не повтаря а, общностното законодателство на Европейския съюз. Не става, Значи, изискванията на вътрешното законодателство са а, третирани по друг начин. Това е едно споразумение, което създава равнопоставеност между а, законодателството, което се прилага в Европейския съюз по отношението на законодателството и юриспруденцията в момента на подписване на споразумението. Тоест 99-та година. Системата беше създадена, а, беше, има система за редовно осъвременяване на това споразумение. А, но това не става автоматично. А, съществуват обаче механизми, лостове, а именно смесената комисия, която е съставена от представителите на договорящите страни, и тази комисия може редовно да модифицира някои приложения на това споразумение. По-специално второ, приложение номер 2 и номер 3 които се уреждат социалното осигуряване и признаването на дипломите. Верно е, че тези правомощия са ограничени. Тоест, ако ние искаме да приемем разпоредбите на основния текст и на първо приложение към текста, тогава е необходимо да се предоговори целият текст на споразумението. Това се отнася не само за преговорите с Европейския съюз, но за преговорите към, с страните членки. Колкото до структурата на споразумението, тя а, породи някои трудности, които а, са обсъдени в работния документ, който а, е подготвен. Значи, съществува известна статичност а, на споразумението. Има възможност за неговото адаптиране, но тези възможности са ограничени. А, значи, а, споразумението се опира на решенията в договора, но по принцип това е двустранно споразумение между Европейския съюз и Швейцария, възоснова на принципите на равнопоставеност. Свободното движение на хора значи, дава право за свободно влизане и пребиваване за работници наети и самостоятелно наети – а, а пък по отношението на услугите, това е по-малко добре разработено в двустранното споразумение. Става дума за либерализиране на един, за един кратък а, срок, значи срокът за пребиваване не може да надминава 92 дни. Значи, това е, е, е значи, едно частично отваряне в рамките на този това споразумение за свободното движение на хора. Разбира се, съществуват а, и съществува е, текстове и за свободното предлагане на услуги. Онези, които продават услуги, има право да предлагат услуги на територията на други договарящи страни и да влизат на територията на тези страни и пребивават на територията на тези страни. това са разпоредби, които е, въжат и в Европейския съюз. Колкото до предлагането на услуги, е, специфична черта е, че се позволява изпълняването не само, не само на физически, но и на юридически лица, които могат да предлагат такива услуги. Е, от решение на съдът от Европейските общности. Съгласно него, по отношението към физическите, физическите и моралните и, и, и юридическите лица е различно. значи в случая тук виждаме, че съществува е, едно по-благоприятно положение за е, юридическите лица е, от Швейцария, отколкото, отколкото то се е за други външни лица, които влизат. Друга част се занимава с командированите лица. Това е член 22, който предвижда е, договарящите е, страни да приемат съответни законодателни актове, които уреждат условията за работа и наемане на е, подобни командировани лица, съгласно директивата от 1996 година. Очевидно, целта е да се избегне или да се намали е, е, рискът от социален дъмпинг или дъмпинг при заплащането. И тук има различни изисквания, фиксиране на минимална заплата, условията на работа, а също така е взетен предвид и федералният закон върху командированите лица, който също отчита почивките, отпуските, заплащането и така нататък на командированите лица. Значи, има, също, има също и текст, който задължава работодателят преди на, началото а, на работата на командированите лица да даде информация за лицето и за работа, която ще свърши, е едно изискване, което беше критикувано от Европейската комисия. Това е срокът от 8 дни. Тоест, в рамките на 8 дни трябва работодателя да уведоми, да даде уведомление, е, е, че има подобно командироване. Какво да кажем за това правило за 8 на 8 дни? Ние имаме правило, е, изискване, което може да бъде разглеждано като ограничение за свободното предоставяне на услуги. Става дума за ограничение. Обаче, е, е, каква е целта на тази мярка? И оправдана ли е тази цел? дали съществува риск за дъмпинг по отношение на заплащането или пък социален дъмпинг. И тези рискове могат ли да оправдаят една подобна мярка? Това първо. И второ, което, нещо, което, за което трябва да помислим, ако отговорът на първият въпрос е положителен, първата хипотеза е положителен, дали мярката е съизмерна, съизмерна, съизмерима, дали е пропорционална може да се каже, че е, макар и да става за едно ограничение, чието а, е, основания може би не са напълно приемливи, съгласно съдебната, правка на, съдебната практика на Съда на Европейските общности, очевидно а, е, съществува и въпросът за съизмерност. Дали да бъде срока 3 дни, дали да бъде 10 дни. но е, съществува документ на Европейската комисия от 2007 година, в който се констатират пречките е, пред предоставянето на услуги. В този документ се казва, че 16 страни членки на Европейския съюз а, а, а, имат е, подобни, имат подобни постановки. Значи, това е един горещ въпрос, който първо предстои да се обсъжда. Въпросът все още е, в известен смисъл е висящ. Очевидно ще се обсъжда този въпрос в панела. Дали срокът от 8 дни трябва да се съкрати или не? Друг въпрос, това е въпросът за гаранциите, гаранциите в рамката на изискването от Базел. Работодателите трябва да депозират тази гаранция и тук става дума за един недискриминационен подход, нещо, което беше премахнато с едно решение от октомври миналата година. Съществува и въпросът за получателите на услуги, за ползвателите на услуги в Европейския съюз. Съществува положение, което се тълкува от швейцарските съдилища. И а, може да се каже, че положението на получателите на услуги в Швейцария по тяхното положение е различно от положението на а, онези получатели на услуги, които се намират в Европейския съюз. И е, ще ви дам още само няколко примера в заключение. Свободното предоставяне на услуги в рамките на е, споразумението очевидно има по-ограничен обхват, отколкото предоставянето на услуги в Европейския съюз. Е, е това се отнася до една част от споразумението, свободното движение на лица, на хора, но става дума всъщност и за някои изолирани случаи. Най-голямата трудност обаче при прилагането на това споразумение тези, това са ограничения присъщи на споразуменията на неговото поле на приложение – те в никакъв случай не проистичат от специфични трудности при неговото прилагане. Те са присъщи на самия текст, самата същина на споразумението и това е нещо, което би било интересно да се обсъди. Благодаря, господин председател. Благодаря, професор Акадис, за вашето много е, ясно изложение и за това, че вие идентифицирахте някои, така да се каже, от горещите въпроси във връзка с командированите работници а, и други неща, които още не са решени а, между Европейския съюз и Европейското економическо пространство. А, и по този въпрос ще работи с встъпването в длъжност на новия комисар, който отговаря за тези въпроси. А сега а, да кажа а, добре дошъл а, на господин Пер Нестанде. Благодаря много, господин председател. Благодаря за поканата, благодаря и за милите уводни думи. Много се радвам, че съм отново в вашата комисия. В момента работя в Министерството на търговията на Норвегия, кое, което се занимава с въпросите, свързани с вътрешния пазар и по-специално с, с свободното движение на стоки и услуги. Е, много се радвам, че има доклад по собствена инициатива на ИМКО за споразумението за Европейската економическа зона и се радвам, че обсъждате свободното движение на стоки днес. Е, защото Европа е най-големият търговски пазар – е, за нас 70% от, вно, от внос и 80% от износа. Много важни са точките за контакт, е, служенето на едно гише и е, също така това, че се е, увеличава надзора върху приложението на мерките. Също така, е, се, имаме е, за цел е, да осигурим пълно приложение е, на веднъж. Проследяваме работата по пакета за услугите в комисията, където и ние участваме. Много полезно е това, че можем да работим по тези въпроси още от самото начало. В момента, в който бе подадено предложението за пакета за стоките, то бе представено за публични консултации в Норвегия. Повечето заинтересовани страни е, са настроени положително и основните е, коментари бяха представени пред е, съвета и парламента през юли 2007 година. През 2007 година бе създадена председателят Господин Нестадър, дали може да говорите малко по-бавно, за да ви следват преводачите? Знам, че сте свикнали да работите в нашата комисия. И също така говорете малко по-близо до микрофона, моля ви. Добре? През 2007 година бе създадена специална междуминистерска група в Норвегия, за да може да има общо разбиране на пакета в цялата администрация. След, приложе, след приемането на пакета за стоките започнахме подготовка за съответните правни промени, като идеята е да го направим с два правни акта, по един за, всяко, за всеки регламент. И по двата акта такът обществени консултации. Документите бяха разпространени на 8 феврари тази година. Периода за консултации е 3 месеца. След това ще анализираме резултатите. Надяваме се, че законодателните актове могат да влязат в сила в началото на 2011 година. Целта ни е да осигурим пълно приложение и на новата административна система – и на новите правни актове по едно и също време. Целта е двата регламента също така да бъдат включени в споразумението за Европейското економическо пространство. Както споменах, смятаме, че новите правила ще доведат до по-ефективни пазари и по-безопасни продукти. Те имат за цел да увеличат надзора на пазара. Предложихме да се създаде Министерска група за надзор, която да координира работата и да се прилагат по-добре изискванията по надзора на пазара. Съществуват две мрежи за наблюдение в момента за потребителските услуги, е, е, извинете, стоки и за индустриалните продукти и те ще е, докладват пред групата по координация. Също така ще създадем и програма за наблюдение на пазара, като все още предстои да се реши дали да говорим за хоризонтални групи или секторни програми. Мисля, че имка може да играе своята роля, да насърчи държавите членки, за да могат да поемат и те своята част от отговорността тук. Смятам, че е, Европейската акредитация е важна за вътрешния пазар. Европейската комисия в момента работи по Европейска система за стандартизация и подкрепяме тази цел, подкрепяме пакета, който се изработва в момента в комисията. Това, че не сме членове на Европейския съюз, понякога изисква альтернативен подход. Ще спомена няколко примера, е, някои от тях са споменати от професор Тоблер – Регламентите в Европейския съюз а, а, са предпочитани инструмент, така че правилата да влязат бързо в сила. Но от а, наша гледна точка разликата между директивите и регламентите не е толкова голяма, защото трябва и двата типа актове да се въведат в националното законодателство. И по път е трудно да се направи така, че те да влязат в сила и в Европейското економическо пространство толкова бързо, колкото и в Европейския съюз. Е, дискусиите в съвета не са отворени за нас. Това означава, че след формалното приемане на пакета за услугите, например, трябваше да разгледаме внимателно текстовете, за да видим предложен... какво можем да приложим по отношение на националното приложение. Има и други трудности. Има е, технически бариери пред търговията, защото властите в, европейск... в държавите членки на Европейския съюз не винаги познават добре споразумението за Европейското економическо пространство и не знаят често, че Норвегия е част от вътрешния пазар. Именно заради това е важно е, да има по-добра информираност. Трябва и комисията и е, надзорния орган на Европейската зона за свободна търговия да си сътрудничат по-тясно, за да се прилагат правилата еднакво. Що се отнася до търговията е, на стоките, важно е да се направи така, че стоките, които могат да са опасни, да не влизат в Европейския съюз и по същия начин това се отнася и за страните от Европейското економическо пространство. За това трябва по-тясно сътрудничество. В заключение, нека да подчертая, че работата по, пазара, по пакета за стоките създаде отлични възможности за увеличение на информираността сред националната администрация и другите заинтересовани лица. В Норвегия имаме за цел пълно приложение на този пакет е, и въвеждането му в националното законодателство възможно най-бързо. Целта е това приложение да не е само формално в националното право, но да има и практически е, промени в начина по който работи е, администрацията, за да заработи цялата система. С удоволствие ще отговоря на вашите въпроси, ако искате, мога да ви предоставя и повече информация в писмен вид. Благодаря. Благодаря на Пьер Нестанде за разглеждането на въпроси, които са много важни в нашия дневен ред в момента. За, става дума за стандартизацията и а, пакета а, за стоките. Нашия докладчик ме помоли да го извиня, защото той е поканен да се изкаже пред а, телевизията, но скоро ще се върне и ние ще го информираме накратко какво е изпуснало. Сега ще продължим с господин Клод Вилт, който е заместник ръководител на швейцарската мисия в Европейския съюз. Той ще говори за развитието на отношението между Швейцария, Европейския съюз, както и юридическите аспекти и случая Касис Тедишон. Благодаря, господин председател, почитаеми дами и господа депутати. В рамките на това изслушване ви благодаря, че вие сте включили едностранното, въпроса за едностранното включване на принципа за дижонския касис в нашето законодателство. Това показва, че Швейцария е партньор, който стимулира вътрешния пазар, а не създава пречки за него. На 12 юни 2009 година Швейцарския парламент реши да приеме едностранно принципа за Дижонския касис, като той стане федерален закон. Това решение ще позволи на повечето продукти, които са законно пуснати на пазара на Европейския съюз и Европейското економическо пространство да, да циркулира свободно в Швейцария. Условието е тези продукти да не представляват какъвто и да е риск за публичният интерес, за здравето, околната среда или потребителите. По този начин продуктите, за които няма хармонизирани предписания с Европейския съюз или които не са обхванати от двустранни споразумения, могат да бъдат пуснати на пазара в Швейцария. Стават главно, главно за козметика, текстил, облекло и мебели. За хранителните продукти ревизията предвижда, на закона предвижда специален режим с едностранно прилагане на принципа за дижонския Касис, стига да е дадено разрешение от Федералната здравна служба на Швейцария. Това се отнася за хранителни продукти, произведени съгласно техническите изисквания на Европейския съюз или техническите изисквания на някоя страна членка или страна членка на Европейската зона за свободна търговия, Европейското економическо пространство. Господин председател, прилаг... едностранното прилагане на принципа за дижонския касис от Швейцария представлява нова мярка, която цели да премахне техническите пречки за е, търговски обмен с Европейския съюз. Това решение ще подпомогне влизането на европейски продукти в Швейцария, ще направи по-динамична конкуренцията вътре в самата Швейцария и ще помогне за намаляване на цените в полза на потребителя. Борбата срещу високите цени е един от приоритетите на политиката за растеж на швейцарското правителство. А, освен това, абсолютно легитимен е въпросът от гледна точка на търговската политика, защо Швейцария е готова по този начин да отвори едностранно своя пазар за европейските производители, като прилага принципа за дижонския касис. Обикновено страните отварят своят пазар на реципрочна основа. В случая има два отговора на този въпрос. Първо, тази реформа е в духа на традицията на Швейцария за отваряне, която подкрепя своите търговски отношения с Европейския съюз. Това първо. Второ, като приема тази конкретна мерка, Швеция не забравя изхожда а, преговорите за свободна търговия в а, сектора храни и хранителна промишленост. Тези преговори се водят вече от много години и започнаха конкретно от ноември а, 2008 година. Целта е да се модифицира законодателството, да се премахнат всякакви пречки за търговията, т.е. Швейцария действа като очаква пълна и реципрочно а, премахване на всички е, пречки пред търговията в хармонизираните и нехармонизирани части на хранителния сектор. Следователно, Швейцария участва от своите европейски партньори тези пречки да бъдат премахнати е, реципрочно в рамките на споразуменията между Европейския съюз и е, Швейцария, както е обичайно за един договор за свободна търговия. Но до влизането на сила на този споразумение европейските продукти ще се възползват от едностранното решение на Швейцария, ще бъдат привилегировани да влизат в, Европ... в Швейцария, съгласно принципа на Дижонския касис. Е, този принцип ще влезе, неговото прилагане ще влезе в сила в течение на текущата година. Осигуряването на реципрочност, което Швейцария очаква в нехармонизираните области, обаче не е получило уверенията на комисията. Това е достойно за съжаление, тъй като за Швейцария главната е, задача на преговорите е да се осигури реципрочен достъп до пазара на партньорите, като се намалят до минимум граничните контроли. В момента е, Европейския съюз се противопоставя на това в, за стоките, които не, не са хармонизирани. Ние смятаме, че споразумението трябва да обхваща цялата верига на продукцията на хранителни продукти, като се премахнат всякакви пречки, както тарифни, така и нетарифни бариери, както за хармонизирани, така и за нехармонизираните продукти. Не трябва да забравяме, господин председател, че за включването на подобно споразумение ще позволи да се завърши либерализирането на търговията между а, а, хранителни и промишлени стоки между Европейския съюз и Швейцария. Господин председател, в заключение бих искал да подчертая, че в този контекст волята за пълна либерализация за търговски обмен между Швейцария и Европейския съюз е иллюстрирана чрез едностранното въвеждане на принципа за дижонският касис. Както вече казах, тази едностранна, това едностранно решение показва, че Швейцария не, не иска да пречи за свободната търговия между нея и Европейския съюз. Тъкмо напротив, ние искаме да разширим полето на тази търговия. Благодаря, господин председател. Well, Благодаря за ясното изложение на това важно политическо развитие, нещо, което не сме обсъждали до сега. Беше изключително полезно да чуем вашата гледна точка. Сигурна съм, а сигурен съм, а, че по-късно в дебата ще има отговор на въпросите, адресирани към Европейския съюз, Европейската комисия. И след малко ще преминем към следващия раздел за въпроси. А, може би нашия докладчик а, ще иска да направи няколко забележки. Не разполагаме с много време а, за въпроси. Може би вие, господин докладчик, ще направите няколко встъпителни забележки. След това ще дам думата а, и на останалите колеги. Nous sommes dynamique euh, dans notre approche. Ça veut dire qu'on a bien euh, noté l'application unilatérale du principe des cassis. Да, благодаря. Е, както вече казах, е, положението е динамично, работата продължава. Е, става дума за доклад по собствена инициатива. Въпрос за допълнителните мерки. Ние разбираме защо някои от тях присъстват, например борбата с социалния дъмпинг и други проблеми, но колкото съм информиран, целият въпрос е свързан с принципа на пропорционалността. Съгласно юриспруденцията на Европейския съюз, е, мерките са допустими само ако те съответстват на принципа на пропорционалността и ако е доказано, че общия интерес не е покрит вече на мястото на происход. Така че именно за това сме притеснени ние. Не става въпрос за това да критикуваме всяка една допълнителна мярка, когато тя е на лице. Въпрос е дали тя е пропорционална и обоснована, дали вече на мястото на происход няма решение на съответния проблем. Както казах, в нашия доклад ние отбелязваме, че това не е еднопосочна улица. Тук разглеждаме проблемите не само на нашите економически оператори, но и на тези, които действат в Швейцария. И в един по-широк смисъл мога да кажа много от тези проблеми, както и проблемите, които ще а, срещнем, когато обсъждаме потребителските права, а, са проблеми, които виждаме и в държавите членки, тогава, когато а, говорим за предоставянето на услуги. Но в нашата система винаги можем да разчитаме на постановленията на Съда на Европейския съюз, както и на теста за пропорционалността. Именно тук е главната трудност. Не, не става дума за това да казваме, че всичките ви правила са необосновани. Въпросът е, че ние тук правим различни тестове. Има желащи за изказване. Ще дам думата на някой от вас и след това ще дам думата и на експертите. Благодаря, господин председател. Благодаря за интересните изказвания, както отбеляза господин докладчика. Много от областите имат сходни проблеми с нашите в държавите членки. Много е интересно да седя тук и да слушам дискусията за Европейското економическо пространство, за Швейцария, връзките между тях, отварянето на пазара с принципа за дижонския касис. за всички държави членки или за много държави и страни това въжи. Можете ли да ни дадете списък на страните, където има пълен достъп до пазара и списък на тези, при които няма такъв? Господин Тришевски говореше за взаимността, и за това да не преувеличаваме въпроса. Споразумението между Швейцария и Европейския съюз, механизмите за изпълнение. Две неща искам да отбележа. Няма ли други възможности за подобрение? Кой би искал да започне? Мисля, че професор Кадус. Господин Трешасковски зададе въпрос. Професор Тоблер също ще а, иска да се изкаже. Благодаря, господин председател. А, о, а, колкото до тези съпътстващи мерки, а, те съществуват във всяки всички договори, двустранни договори, когато става дума за доставянето на услуги. Очевидно, че става въпрос от една страна дали мерките са оправдани и от друга страна дали те са съизмерими с като погледнем съдебните решения. Вече има система, по този въпрос има система от критерии, която е развита и функционира. Това, което ви споменавате, че в рамките на двустранното споразумение – съществува система от е, мерки за е, надзор над приложението на споразуменията. И нещо, което е важно, е, това е въпросът за срока, 8-дневния срок. Той може да бъде оспорван пред швейцарските съдилища и Разбира се, те могат да се намесят. Въпросът обаче, който трябва да си поставим по отношение на хомогенното тълкуване на текстовете на споразуменията в рамките на законодателната система и юриспруденцията на Европейския съюз, споразумението по член 16 което предвижда признаване на решенията на Съдът на Европейските общности до, до датата на подписването на споразумението. Тези съобщения се съобщават на Швейцария и се обсъждат в смесения комитет. Такава е системата сега. Значи това е една частична гаранция за хомогенност или за еднаквост на подхода. Колкото е за съизмеримостта, необходимо да се знае дали а, швейцарското законодателство а, ще вземе предвид юриспруденцията е изградена от Съдът на Европейските общности. Очевидно, а, тъй като става за решения, които са приложими до, до датата 21 юни 1997 2009 година. Той е дата на сключване на споразумението. Но ние взимаме и след тази дата предвид е, е, решенията на Съдът на Европейските общности. Тоест, е, тълкованията на Съдът на Европейските общности като се има предвид ограниченията на европейската институционна система, могат да бъдат взети предвид. Разбира се, в зависимост от волята на съдията, който е, е, трябва да вземе съответното решение. Но в, в рамките на свободното движение на свободното движение на хора, е, е има решение по отношение на а, колко време може да остане едно външно лице на територията. Има решение на Европейската европейската обща по този въпрос. Е, има решение на Швейцарския съд и миналата година Федералният съд възприе юриспруденцията от 2008 година по този въпрос на Съда на Европейските общности. Тоест, тук става дума обаче за отговорността, правомощията на съдята. В този случай швейцарският съдя реши да предвижи напред швейцарското прецедентно право, като го хармонизира, така да се каже, с решенията на Европейският, съд на Европейската обща по този въпрос. Не може обаче да твърдим, е, че е, критериите на е, съда по отношение на пропорционалността ще бъдат зачитани в бъдеще. Но системата в момента се тълкува от съда по този начин, че съществува тази възможност. Опитах се да бъда съвсем точна по този въпрос. ако има други въпроси по отношение на институционната система, ще бъда готова да отговоря. Може би по-късно, защото сега искам а, да чуем професор Тоблер. Ще може да обсъждаме този въпрос и по-нататък. Благодаря ви за това, че а, обяснихте а, някои от сложните страни на системата. А, те, е, това са а, е, въпроси, които а, е, хвърлят обилна светлина а, върху а, това, което обсъждаме. Благодаря, господин председател. Благодаря, дами и господа, почитаеми депутати. Най-напред да поставя въпроса с Дижонския касис в контекста на нашите отношения. 80% от вносът на Швейцария от Европейския съюз. Ние сме след Съединените щати втория търговски партньор на Европейския съюз. Тъй като ние не сме член на Европейския съюз, съществуват правни различия. И задачата на политиката е да намери начини да не се спира пред тези юридически пречки, при тези бариери, които са въпрос на суверени, държавен суверенитет, да намери начини да стимулира търговският обмен между двете страни. Това е, е, е едната страна на мотивите за въвеждане, едностранното въвеждане на принципа за дижонския касис в Швейцария. Това са чисто прагматични това е чисто прагматично решение, за да се премахнат пречките пред търговският обмен между Швейцария и, търговски, и Европейския съюз. За това и решението бе взето едностранно, както го подчерта и професорът. Ние не сме член на Европейския съюз. Не можем да имаме пълна реципрочност по принципа на Дижонския касис, но тъй като сме партньор на Европейския съюз, разчитаме на а, юридическото творчество творчески юридически подход от страна на нашите партньори в това отношение. Сега, след като ние вече приемаме критериите за националното производство на всичките 27 е, страни членки на Европейския съюз, техните критерии, производствени критерии ще бъдат признати от сега нататък в Швейцария. Е, разбира се, ние не искаме да се окажем положение, където нашите производители ще се изправят пред национални бариери, където изискванията не са хармонизирани в целия Европейския съюз. Мисля, че това е едно а, честно а, изискване към нашето партньорство. Основателно. Второ, а, въвеждането на принципа на Дижонския касис едностранно от Швейцария, това е национална мярка, за да се борим срещу скъпотията, срещу високите цени Положението сега е следното. А, имаме примерно две, два начина производство. Едно швейцарско предприятие, което изнася продукцията си, то отговаря на всички изисквания за безопасност, но за да, за, за, за, за, съгласно на нашето законодателство, примерно тежината на едно яйце трябва по различен начин да се дефинира, ако се изнася в Германия или ако се продава в, Шве, в Швейцария или пък другаде. И това е значи, много тежко за малките и средни предприятия. Две производствени линии да има. Една, която отговаря на швейцарските норми и една, която отговаря на изискванията на всяка от страните в Европейския съюз. Това, са, това е ненужно не, не, не ускъпяване според нас. И затова ние направихме смелата е, стъпка да кажем, имаме доверие на националните норми на страните в Европейския съюз. Тези норми се контролират от Европейската комисия и от съответните власти. Ние приемаме тези норми да ги а, зачитаме в Швейцария. Защото споразумението, което в момента а, се а, договаря в областта на хранителните продукти, срещаме пълно разбиране, а въпреки че, в, въпреки, че формално юридически ние не сме членове на Европейския съюз, разбира се. То е, това е посланието, което искаме да отправим днес към нашите колеги, с които преговаряме от Европейската комисия. Помогнете на това партньорство, на чудесното търговско партньорство, което съществува между нас и което е в полза и със самия Европейски съюз, от полза е да имаме една добре балансирана търговска политика и търговски обмен. Нека се опитаме да направим, да постигнем това, към което се стремим заедно. Това е, така накратко казано, съдържанието на моето послание днес. Бихте ли искали сега да се намесите, професор Томлер? Малко, малко вече изоставаме от графика си. Или може би искате по-късно да а, коментирате. Мисля, че ще а, чуем, да чуем първо следващите две лекции, след това ще имаме възможност а, а, да ги обсъждаме. Сега става въпрос за а, обществените поръчки и а, защита на потребителите. Въпрос, който е централен, много важен за нашата комисия тук с Стивен Верхуст от надзорният орган на ЕФТА, който се занимава с въпросите на обществените поръчки и с голяма радост се каже добре дошъл на господин Алдон Скайцвол. Надявам се, че добре произнасям името му, или поне приблизително го произнасям, от Норвежкият съвет на потребителите. Давам за 10 минути първо на господин Ферхолст. Благодаря. Благодаря, господин председател. Е, уважаеми депутати, дами и господа, от името на надзорния орган на Европейската зона за свободна търговия искам да кажа, че много се радваме, че имаме възможност да представим своята работа пред Европейския парламент е, и е, така да ни опознаете по-добре. Така че много се радвам, че имам възможност да говоря пред вас днес. Ще говоря за нашата политика за наблюдение на приложението на европейските на правилата за обществени поръчки в зоната за в Европейското економическо пространство. Първо, нека да говоря за това как работи тази система. Ако на европейско равнище се приемат дадени актове, целият процес трябва да започне преди тези актове да станат част от системата на Европейското економическо пространство. Това означава, че първо се приемат членове на европейско равнище, след това се разглеждат тези въпроси от страните от Европейската зона за свободна търговия, обсъжда се има ли някакви затруднения и в един момент се взема решение за включване на тези нови разпоредби в правото на Европейската економическа зона от специална комисия. Така че имаме една паралелна система от правила в Европейския съюз и в Европейската економическа зона, но това е процес, който отнема доста време. Понякога се налага ежедневно да наблюдаваме приложението на правила, които за е, Европейския съюз вече са стари и добре познати правила. Ето един пример. Директивата 2004 е, 18 и 2004-17, основните директиви по отношение на обществените поръчки, бяха прияти в Европейския съюз през 2008 година и влязоха в сила в началото на 2004, извинете, и влязоха в сила в началото на 2006. А в Европейската економическа зона те бяха въведени е, през 2007 е, и влязоха в сила същата година, в Лихтенштайн даже следващата година. Така че има известно закъснение с прилагането, с увеждането на правилата. Но що се отнася до нормативните актове на Европейския съюз в областта на обществените поръчки, е, става дума за около 10 основни акта. Те вече са приложими е, в е, Европейската економическа зона. Това в най-скоро ще време и е, ще стане и за директивата за правните средства за защита. Така че имайте предвид, че има известни разлики. А сега нека да обясня каква е нашата политика и как наблюдаваме приложението и какво правим за правоприлагането. Работим по два пъти. От една страна имаме политиката за надзор на приложението на актовете за Европейската економическа зона. Имаме ясни вътрешни процедури и ясни графици за проследяване на приложението на директивите и регламентите в е, страните от Европейската зона за свободна търговия. Що се отнася до директивите, държавите членки са длъжни да ни представят информация за приложението, като в този процес те са длъжни да ни представят не само препратките към националното законодателство, но и копия от съответния текст и, ако това е възможно, английски превод. По някой път се налага да изготвяме и таблици за съответствие, които изпращаме до страните от Европейската зона за свободна търговия и в зависимост от това колко сложен е въпроса и колко важен е съответния акт, по някой път изготвяме и оценка за съответствието на базата на представената информация. По същия начин работим и с регламентите. Като цяло системата работи така. 3 месеца, а, ако до 3 месеца а, след а, оценката за съвместимост а, нямаме информация, че а, мерките са приложени, тогава започваме процедура по несъответствие. Имаме една година да доведем въпроса до знанието на Съда на Европейската зона за свободна търговия. Опитваме се да бъдем възможно най-строги по отношение на сроковете. Това е първия път, по който провеждаме своята политика. Втория път е свързан с жалбите и собствените ни инициативи в областта на обществените поръчки. През последните две години, например, е, Работихме по 8 жалби и е, открихме 4 нови проучвания на случаите. И така, когато оценяваме тези случаи, говорим не само за приложимото право в Европейската економическа зона, но говорим и за тълкователните документи приети от Европейската комисия. Например, съобщенията на Европейската комисия. Така че и тези инструменти са много важни в нашата ежедневна работа. Аз самият е, участвам и в е, консултативната комисия, така че много внимателно следим какво се случва в комисията. Що се отнася до нашата политика по отношение на жалбите и а, случаите, в които поемаме собствена инициатива, много често говорим за конкретни договори и процедури, които проучваме. И политиката ни е малко особена, по принцип. При първата оценка, ако сме стигнали до заключение, че има нарушение на правилата на Европейската економическа зона, изпращаме писмо до страните от зоната, обясняваме е, какво сме установили и даваме възможност на тези страни да признаят нашите заключения и да излязат с становище в което се казва, че ще се погрижат възложителите да се въздържат от такива мерки за в бъдеще. Като цяло, щетите се разглеждат на национално равнище и заинтересованите страни би трябвало да използват националните процедури. Имаме и практически проблеми. По-рано имаше много случаи в областта на обществените поръчки и е, страните от Европейската зона за свободна търговия създадоха свои съвети за разглеждане на жалби, след което нашата работа в тази област значително намаля. Обсъждаме различни типове договори, особено дългосрочните договори и договорите за много големи суми. Работим в съответствие с съдебната практика на Съда на Европейските общности, като целта е да се принудят държавите членки, които са били е, при кои, в които е извършено нарушение, да направят така, че да се коригира това нарушение. С това приключвам. Все още финализираме вътрешните си дискусии по този въпрос и, и все още говорим за това точно в какви ситуации ще прилагаме тази политика, но се надявам, че успях да представя накратко начина по който работим. Благодаря. Благодаря много. Благодаря, господин Ферхулст. Много силно сме впечатлени от старанието, с което се прилагат мерките при вас. И това, че работите с таблици на съответствие, е изключително впечатляващо. И в момента, в който споменахте таблиците за съответствие, членовете на нашата комисия започнаха да кимат, защото те знаят колко важни са тези таблици и колко трудно е да се изискат те от държавите членки. Господин Схайцхвол, надявам се, че правилно успявам да произнеса вашето име, давам ви думата, за да говорите за гледната точка на потребителите. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Уважаеми членове. Както знаете, в този случай в последно време има различно, има нови развития. Вивиан Рединг имаше реч в Мадрид. Ще се опитам да ви информирам как ние разглеждаме нещата от гледна точка на Европейската зона за свободна търговия Ето, Сега малко предварителна информация. Започнахме да работим по този въпрос през 2004 година във връзка с доклад по европейското законодателство за договорите. През октомври 2008 година имаше предложение на комисията. Обществеността разглеждаше голяма част от него като увреждаща и засягаща правата на потребителите с неясни последствия и също така принципи, е, които могат да бъдат поставени под въпрос. Предложението засягаше правилата за осигуряване на по-низки цени и по-голям избор. Какъв беше нашия начален отговор? Дали по-низката защита на потребителите ще увеличи трансграничната търговия и ще доведе до по-голям избор на по-низки цени? Открихме и сметнахме, че вероятно Предложението набляга твърде много на търговията по интернет. А, средно а, различен процент са търгували, купували а, по интернет в страните от ЕФТА. За е, Европейския съюз това е 12%. От друга страна, Счетохме, че речта на Вивиан Рединг в Мадрид се фокусира твърде много на а, средата. Ние подкрепяме нейния подход. Направихме сериозни проучвания по въпроса. Дори и през 2007 година, когато изготвихме доклада за електронната търговия, според него споменаваме, че 45% са търг... купували по интернет а, през граница. Използваме и проучване, свършено в Норвегия. Виждаме, че интернет прониква все повече и повече. Открихме, че доминират два вида продукти, най-вече пътуване и билети, както и покупките на стоки втора ръка. Нито една от тези категории не се покрива от директивата. Открихме и какви са причините да не се търгува а, през граница. Това е а, ниската защита на потребителите, което е 61%, както и а, сигурността, която е 60%. Друга причина е, че потребителите не проверяват условията на договорите, което не е голяма изненада. Разгледахме проучванията на Евробарометър и открихме, че от гледна точка на търговците не можем да намерим силна подкрепа за това, че националните правила са сериозни проблеми и възпрепятстват трансграничната търговия. Оказва се всъщност, че разликите в регламентирането имат почти никакъв ефект върху този вид търговия. Освен това, съвсем наскоро имаше изготвен доклад за неразгласяването. Тук сме въвели един нов термин, така наречената апатия под по отношение на договорите, а именно, че потребителите проявяват небрежност по отношение на условията. В някои случаи потребителите са изложени на договори, които са от 44 страници и повече. И тук идеята е, че а, е, необходимо е да направим средата по-сигурна за потребителите, така че а, това да да ги подпомогне в осъществяването на различни продукти и покупки. Трябва да намалим съответното време за разглеждане на жалби в различни страни. В Норвегия средния период е от... Нашата цел е да намалим периода от 5 на 2 години. Освен това, необходимо е продавачите да имат едно ново право на свободна отмяна на договора до 37 дни. Смятаме това за изключително важно. Смятаме, че засилването на правата на потребителите е правилният правилната посока. Имаме много предложения за това как да постигнем тази цел. Смятаме, че една ефективна система на защита в случай на дефектни стоки, стоки, които не отговарят на очакваните, също е много важна. Необходима е висока, ефективна защита за всички договори, Също така смятаме, че е необходима всеобхватна защита по отношение на различните условия на договорите, както и защита на плащанията на потребителите. И искам да наблегна и на това, че тези плащания са един много важен проблем. Смятаме, че са необходими допълнителни инструменти за правна защита на потребителите – Целта е хармонизация на най-високо ниво, но само в областите, където има доказателства, че минималната хармонизация представлява бариера пред търговията. Направихме проучвания, но допълнителните проучвания ще бъдат още ще бъдат полезни. Също така Необходима е хармонизация на европейско ниво и прецизиране на хармонизираните правила. В крайна сметка, обществеността, организациите на потребителите в Европейския съюз, в страните от ЕФТА имат една обща цел с комисията – Искаме засилено доверие на потребителите, надежни бизнес практики. И мисля, че тук ще прекратя своето изложение. Благодаря за това ясно изложение. мисля, че ще обсъдим някои от подробните, по-подробните аспекти на вашето изложение извън това заседание. Но във всеки случай това, което вие твърдите, не е много различно от решенията, които нашата комисия се готви да вземе. И сега мисля, че можем да дадем думата за въпроси, преди да преминем към панелната дискусия. Има ли някой, който има въпроси към двамата лектори, които говориха за въпросите, отнасящи се до защита на потребителя а, и обществените поръчки. Искам да... Аз добре дошъл на моя колега Пол Рубик, а, който представлява а, делегацията на Европейския парламент за Швейцария, Исландия, Норвегия и Европейското економическо пространство. Това да се, да се каже така нашият формален, нашия официален начин за междуинституционни отношения. Има ли въпроси към лекторите или свързани с темата? Господин Швац. Да, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Ферхуф и господин Скетсвол за техния принос към тази дискусия. Искам да ги уверя, че това, което те изложиха пред нас, ще бъде използвано в нашите бъдещи дебати по режима на обществените поръчки. Много важно е да имаме равнопоставеност в Европейския съюз, то не само в Европейския съюз, но и равнопоставеност с нашите търговски партньори от ЕФТА, пък и с Китай и други е, трети страни. Очевидно съществуват проблеми, в, някои проблеми в търговската политика на Китай. Въпросите за правата на потребителя също са много важни. Може, може би исках да би ми се искал да помоля а, професор Тоблер да отговори до каква степен съизмерността, съразмерността може и трябва да се прилага, когато е, работодателите трябва да се регистрират или да дават нотифик... предупреждения в определени срокове. Иска ли някой друг, който иска да зададе въпрос? Нека дадам дам ли думата на професор Тобле в такъв случай? Благодаря. С удоволствие ще отговоря първо на този конкретен въпрос. Конкретният пример, който споменах, беше 8-дневният срок за нотифициране и въпросът дали това би било приемливо в рамките на двустранните закони. Е, защото ние в момента имаме някои дискриминационни изисквания – изисквания, които въжат само за доставчици на услуги извън Швейцария. Швейцария се опитва да докаже, че това изискване е заложено в двустранното споразумение, което се отнася до командированите работници, тяхните условия за работа, условия за плащане и така нататък. Това е първият тест, който трябва да бъде преодолян. Това е изискване, което е в полза на защитата на работниците. И ако това е така, трябва да имаме изискването за а, а, пропорционалност, за съразмерност. Може би а, бих била малко по-критична, отколкото е обичайно в случая защото такова изискване съществува не само в Швейцария, но и в редица други страни. Когато става за съизмеримост, въпрос е да се избере най-малко ограничителната мерка. Това трябва да става дума за нещо, което е абсолютно необходимо. Ако съществуват възможности за по-малко ограничителни мерки, те трябва да бъдат прилагани. Колкото до съдебната практика е, съдът без несъмнено ще ви каже, че в повечето случаи е достатъчно да се уведомят властите за това какво всъщност се предприема, като междувременно съответната економическа дейност е, е, продължава без всякакви нататъчни пречки. Не такъв е случаят обаче. Можем съвсем сериозно да попитаме дали това отговаря на изискването за съизмерност, съразмерност и не би ли било достатъчно да се иска просто да бъдат информирани властите, да бъдат уведомени за това как се извършва услугата и когато те получат тази информация, те биха могли да проверят дали има нещо, което не е наред. Това би било по-добре, отколкото да се блокира дейността за определен брой дни. Така че от чисто правна гледна точка се отнасям доста критично а, към въпроса дали а, ако а, един съд разглежда дали тази мерка е съизмер, съизмер, съразмерна, надали, надали ще се а, стигне до решение, че тя е такава. Тоест, а, въпроса за съразмерността а, съизмеримостта, ако щете, а, а, за мен не е решен в случая. А, благодаря ви за това разяснение. Трябва да кажа, че в контекста на директивата за услугите, това беше един от ключовите въпроси, който повдигаха представителите на малките предприятия. И в директивата за услугите а, а, беше решено този текст да се заличи, да бъде включен в директивата е, за документалните работници, но след това той отпадна и оттам. Тъй като изглежда, че няма други въпроси, сега предлагам да минем към е, последните лектори в нашата, е, нашето изслушване и след това ще пристъпим към обща дискусия. Сега ще чуем за това какви са перспективите и се говори по някои институционни въпроси. Господин Руби, като член на панела, би трябвало да го поканим да дойде да се присъедини към нас, на место да седи там самичък. Мисля, че професор Тоблер ще има още какво да каже по тези въпроси, ако желае. Иначе може да зададе въпроси. А, добре. В такъв случай а, ще очакваме да участвате в а, частта въпроси и отговори. Сега за мен удоволствие да представя доктор Андрея Етнар Кох – директор на Координационното звено за Европейското економическо пространство за Лихтенштайн. Тя участва в центъра Солвит и в системата е координатор за, за Европейската информационна система за вътрешния пазар. Тоест, тя има, работим активно в областта на вътрешния пазар. С удоволствие също и представям ръководителя на швейцарската мисия в Европейския съюз, посланник Жак де Бил, и също имаме и господин Холмер от Европейската комисия, който си вероятно също ще иска да се изкаже. И на всеки от вас ще дам по 4 минути, за да представите темата си и след това ще приканя останалите членове на панела да задават въпроси. Надявам се да имаме оживен на размяна на въпроси и отговори. Не може да очакваме, че ще дадат, се дадат отговори на всички въпроси днес, но а, ясно е, че става дума а, за така богат залеж от а, нови виждания. Благодаря, господин председател, уважаеми господа депутати, дами и господа. Искам да ви благодаря за тази възможност да говоря за бъдещите перспективи интер... и междуинституционалните въпроси, свързани с вътрешния пазар и Европейската економическа зона. Ясно е, че споразумението за Европейската економическа зона доказа своята полза през последните 16 години и сега, след влизането в сила на Лисабонския договор, трябва да погледнем напред. Много се радвам, че в началото се изказа професор Тоблер, която в своя документ е, е, представя бъдещите е, предизвикателства пред Европейския съюз и Европейската економическа зона. Първо, нека да говоря за институционалната рамка. Договор за Европейската економическа зона е уникално споразумение, добре балансирано, което има за цел да се създаде вътрешен пазар не само в Европейския съюз, но и в трите останали страни от Европейската зона за свободна търговия, т.е. Норвегия, Исландия и Лихтенштайн. Целта на споразумението е търговията да функционира добре. То доказа своята полза като гъвкав инструмент за търговска политика, така че в тези страни се работи почти като в страните членки. Успяхме да се справим с предизвикателствата, свързани с многото промени, през които мина Европейския съюз от 1992 година насам. За да може Европейската економическа зона да действа по хомогенен начин, им работим с съвместно и паралелно развитие на правните разпоредби, е, които се разработват в Европейския съюз, като ежемесечно се срещаме в е, рамките на съвместната комисия и обсъждаме европейските актове, които са приложими в Европейската економическа зона. Говорим е, за близо 600, 600 акта в момента. Имаме добри нива на приложение. В Лихтенштайн дефицита на приложението е 0,4%, в Норвегия 0,5%, в Исландия 1,3%. Страните от Европейската економическа зона обаче искат да осигурят еднакво прилагане на това право. И за тази цел е добре те да участват в комисиите, които се занимават с нормотворчество в Европейския съюз. Това е отрешаващо значение за доброто функциониране на вътрешния пазар и е, за еднаквото приложение и въвеждане на правилата за вътрешния пазар. на този етап страните от Европейската економическа зона имаха възможност да участват в близо 500 комисии и е, именно заради това споразумението работи добре. Малко по-късно може да говори и за директивата за услугите, защото аз се занимавах с приложението на тази директива в Лихтенштайн. Сега нека да говоря за бъдещите предизвикателства пред споразумението за Европейската економическа зона. Първо, най-важното е как да се приспособим към новите промени. Тези промени в Европейския съюз не се отразяват пряко на европейската економическа зона, но може да се окаже, че ни е по-трудно да участваме в вземането на решение. Разположението на нормативните актове на Европейския съюз в три стълба по-рано създаваше трудни трудности, но от но това едва ли ще продължи да създава трудности, защото всеки един акт се оценява по-отделно. Трябва да продължим да се да работим а, по отношение до, на други важни актове и по-конкретно схемата за търговия с емисии. Тези неща не са нови в рамките на сътрудничеството в Европейската економическа зона но сливането на стълбовете изисква да се проверява във всеки отделен случай до каква степен той засяга Европейската економическа зона. И там, където е подходящо, може да се работи в рамките на съвместни комисии. Най-важното вътрешния пазар винаги е да функционира добре, защото той е от решаващо значение за нашите страни. Благодаря за вашето внимание. Очакваме да, си сътрудничим добре с Европейския парламент. Благодаря. Благодаря. А изпратили сте ни а, и един всеобхватен документ а, за различните аспекти на директивата за услугите. Ще го разгледаме а, при нашата дискусия по-късно. Сега а, с удоволствие ще подканя а, посланник Жак Девардил, който също разполага с 4 минути. Merci, Благодаря, господин председател. Почитаеми дами и господа депутати, ще най-напред искам да ви благодаря за организирането на това изслушване, а, на което изслушвате представители на страните от Европейската економическа зона, и Европейският съюз. За първи път, доколкото знам, се организира подобно изслушване и приветствам неговото организиране. Обсъжданията тази сутрин показаха ясно значението и сложността на отношението между Европейския съюз и Швейцария. Позволете ми да напомня, че ние сме в едно доста парадоксално положение. География е географски разположена в самото сърце на Европейския съюз, а в институционно отношение тя е извън Европейския съюз, тя не е член на Европейското комическо пространство, но независимо от това тя е втори е, след Съединените щати търговски партньор на Европейския съюз по отношение на инвестиции, търговия е, и така нататък. Тя е значи, втората дестинация за износителите в Европейския съюз. Всяка година вие имате около 15 милиарда излиш, търговски излишък в търговията с Швейцария. Около 1 милион граждани на Европейския съюз живеят и работят в Швейцария. А, Значи, е, с още 1 милион има и 300 хиляди е, е, хора, които живеят в граничните райони, които влизат в Швейцария за да работят и с това се прибират в къщи в европейските, сред на Европейския съюз. Когато имаме едно подобно положение, когато са толкова свързани економиките на две страни, възосновата на редица законодации при законодателства, при динамичното развитие на общото законодателство, несъмнено се получават напрежения, получават се търканията, възникват нови предизвикателства, същевременно се полагат и големи усилия за решаване на тези проблеми. А тук много се говори за свободното движение на хора. Ще напомня само през 2008 година всеки работен ден поне 300 граждани на Европейския съюз идваха за да се установят в Швейцария, докато в другата посока бяха 10 швейцарци на ден. Тоест едно несиметричен обмен на хора, което се дължи на отварянето на швейцарския пазар за граждани на Европейския съюз трансграничните обмени нарастват с 16% годишно през последните няколко години. Тоест, нашите споразумения са голям економически успех, въпреки че в тях все още могат да се внесат подобрения. Швейцария би искала да продължи да развива и задълбочава своите отношения с Европейския съюз. Е едностранното приемане на принципа за Дижонския касис – е нещо, което аз мятам, че беше много смела крачка и от страна на Европейския съюз се надяваме ще има подобно отваряне. В момента напредват преговорите в областта на земеделските производители. Пазара на Европейския съюз е доста затворен по отношение на Швейцария за селско-стопански продукти. В сегашните преговори сме сблъскани с, сблъскваме с някои институционни трудности, с нови проблеми, а, примерно по-динамичното и системно прилагане на общностното право в Швейцария, въпроса за юриспруденцията, практиката на съдът на европейските общности. И то в, а, като се зачита суверенитета на двете страни и доброто функциониране на техните институции. Тези предизвикателства не ни плашат. Комисията неодавна подчерта, че тези въпроси трябва да се а, е, решават, а, е, като а, е, се възприеме хоризонтален подход към тях. Подесе отново идеята за едно рамково споразумение. Тя си струва да бъде подета и проучена. От швейцарска страна ние искаме да допринесем за увеличаване на ефикасността на нашите споразумения и за развитие на нашите отношения, както политически, така и економически. Благодаря. Благодаря, господин посланник. Ваше председателство, мисля, че малцина от нас знаеха колко много европейски граждани се заселват в Швейцария. Добре, е, че ни напомнихте и за характера на нашите е, е, търговски отношения. Сега ще дам думата на представителя на Генерална дирекция РЕЛЕКС от Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата. Аз съм от Генерална дирекция Релекс на Европейската комисия. Освен това съм ръководител на звеното за отношения с Швейцария и другите страни от ЕФТА и изпълнението на споразумението за Европейското економическо пространство. Искам да направя едно встъпително изявление за позицията на комисията по тези въпроси. Най-напред много висок приоритет имат нашите отношения с държавите от Европейското економическо пространство и зоната за свободна търговия. Споразумението за ЕИП е възможно най-близко до това, което можем да имаме без съответната държава да е член. Споразумението за зоната функционира добре и а, изпълнява своите цели, а именно осигурява участие на а, държавите от Европейското економическо пространство и зоната за свободна търговия във вътрешния пазар. Както беше казано от прещеговорившите, споразумението функционира добре. Много от а, а, това може да се препише на държавите от ЕФТА и тяхното участие, защото те имаха една много добра структура е, от е, два стълба, която е необходима за изпълнението на споразумението. Те поеха и включиха а, е, развиващото се законодателство, имаха съответният орган за надзор. А, имаше много добро сътрудничество между нас по отношение на юриспруденцията. Имахме близко сътрудничество между съдилищата. Това са причините за доброто функциониране на споразумението за Европейското економическо пространство. Какви са обаче предизвикателствата от него? Когато през 1992 до 1994 течаха преговорите по него, фокуса беше най-вече в Европейския съюз относно създаването на вътрешния пазар и реализирането на четирите свободи тогава беше съвсем естествено споразумението да се фокусира върху тези неща. Законодателството на Европейския съюз обаче се разви в много други области от тогава на економическия и паричен съвет. И това поставя нови предизвикателства пред нас и нашите партньори от Европейското економическо пространство. А споразумението все още се ограничава с законодателството за вътрешния пазар. Не трябва да забравяме, че в миналото, когато преговаряхме по споразумението, основният фокус и основното лице, което преговаряше, беше комисията, но има много други важни участници сега, без да изрещам какви са функциите на Европейския съюз, неговите правомощия съгласно Лисабонския договор. Това поставя нови предизвикателства за продължаването, за това споразумението за Европейското економическо пространство да продължава да бъде в сила. Според мен има бъдеще за него, то може да функционира. Тогава, когато преговаряхме по него, имаше 12 страни от Европейския съюз, и 7 от страна на ЕФТА. Сега цифрите са различни и може да има и а, още нови промени, но от юридическа гледна точка а, споразумението може да функционира с а, двама представители от страна на ЕФТА. А, така че за в бъдеще не виждаме а, реална причина за промяна на функционирането на споразумението. Относно Швейцария подходът е съвсем различен. Имаме секторен подход и двустранен подход с Швейцария. Имаме много постижения, два големи пакета, повече от 100 споразумения. Има някои ограничения относно това, което можем да постигнем с този секторен подход обаче. Този подход изисква много ресурси от наша страна и освен това се оказва, че има съответните ограничения. Беше споменато а, спомената думата статичен, трябва да бъде предоговорено споразумението, тъй като а, правото на Европейския съюз се развива и нещата стават все по-сложни за нас. Виждаме, че в областите, в които говорим за, нови, за ново сътрудничество, например хармонизиране на правилата по селско-стопански продукти, храни, електричество. Във всички тези нови области имаме хоризонтални проблеми, с които трябва да се заемем. Трябва да помислим как да се заемем с развиващото се законодателство, с надзора, с съдебната юриспруденция – и, както каза господин посла, посланника, това са хоризонтални проблеми и те трябва да бъдат разрешавани за бъдеще по хоризонтален начин. Именно това е а, предизвикателството, пред което сме изправени в а, отношенията си с Швейцария. И тук ще приключа. Благодаря. Um, Благодаря. очевидно, това ясно показва в каква област говори, работи комисията. Сега ще дам думата на Пол Рубик, който може да ни каже за проблемите, по които работи интерпарламентарната делегация. Благодаря, господин председател. Радвам се, че съм отново сред приятели. Европейската интеграция като процес има различни аспекти. При изграждането на вътрешния пазар съществуват различни модели и всеки от тези модели има предимства и недостатъци. Онези, които искат да се интегрират, като Австрия, но също така Швеция, Финландия и други, които участват в процеса на интеграцията. Ние като политици в Европейския съюз сме изцяло интегрирани, участваме в работата на комисиите, имаме свои комисари, имаме съд на европейските общности с една съдя, дама, ние сме а, отлично информирани за това, което става и решаваме заедно с Европейския съюз. Не става въпрос какъв е размера на една или друга страна. И работим опорито, опитваме се да убеждаваме. Имаме множество специалисти, които вече са натрупали значителен опит и знания. И е, се стремим към съвместно взимане на решения. Такъв е моделът на интеграцията, към който прилагаме. Разбира се, човек може, или една страна може да отстъпи малко частица от своя суверенитет, суверенитет, но получава в замяна немалко очевидно, че знанията и суверенитетът ще трябва и да се обединяват. Е, всяка е, страна членка на Европейския съюз взима решенията заедно с 26 е, други. Това е голямо постижение. Същото въжи и за членовете на парламентите, в случая в нашия случай членовете на Европейския парламент. Ние работим на 23 езика и работата е добре организирана, не се сблъскаме с проблеми на разбирането. Разбираме се един друг. В страните членки обикновено се една партия излъчва правителството, приема свой манифест, опитва се да приеме това, което е заложено в него, след като вземе властта. При нас е различно. Необходимо е комисията да подеме закон... тя има право на законодателна инициатива, т.е. да направи предложения. 27-те страни членки чрез своите експерти помагат в тази работа и в край на краищата трябва да се стигне до голяма степен на единодушие. Комисията провежда консултации и след това комисията взима решението си с е, е консенсус. 27 комисари трябва да подкрепят е, взетото решение. След това е, се взимат мнението, взима мнението на ресорните министри от страните членки, а те могат, разбира се, да променят това, което комисията предлага. А законодателството минава през съвета и през парламента. И когато получи подкрепа на мнозинството, предложението става закон. Но то трябва да бъде одобрено от трите институции, от комисията, от съвета и парламента. Тези институции е, до голяма степен са независими една от друга, не могат е, да оказват натиск е, една, върха, взаимно една на друга. И тъй като аз съм част от този процес, виждам как се взимат решенията въз основата на правомощията на отделните институции. Пазарът на Европейския съюз е 500 милиона, има 500 милиона потребители. И когато става дума за покупателна способност, това е най-големия пазар в света. Но междувременно възникнаха и проблеми. Например, с движението на капитали. Националният суверенитет, когато става дума за данъчното облагане, това е право на, на, на страните членки. И страните членки много пъти използват правото си да приемат данъчни закони, за да упражнат едно или друго влияние върху вътрешния пазар. Много от страните имат споразумения за избягване на двойното, двойно данъчно облагане, но не всички. Тези споразумения не са уеднаквени. Това също е източник на напрежение. Когато става дума за фискът, разбира се, не са ясни принципите, доколкото искаме да има истинска прозрачност и доколкото да запазим една област, която си остава ненакърнимо право на личността. Новите страни членки ще трябва да участват в един по-активен диалог по всички тези въпроси с останалите членки, страни членки. Благодаря много Дита Радвам се, че си тук, защото ние искаме взаимно да се информираме по всички въпроси на вътрешния пазар. А сега ще помоля останалите членове на панела да направят кратки изказвания, да ни кажат какво мислят за главните проблеми, които ще трябва да решаваме при по-нататъчната еволюция на нашите отношения в рамките на вътрешния пазар. всеки от тях за 30 на секунди да ни каже какво мисли по тези въпроси, преди да преминем към приключване на дискусията. Междувременно искам да попитам, има ли конкретни въпроси, които моите колеги парламентаристи искат да зададат, преди да дадем думите на членовете на преса? Да, господин Кройцман. Благодаря много, господин председател. Няколко съвсем практически въпроса. Днес чухме, че има проблеми в сътрудничеството между Европейския съюз и Швейцария. Може би е добре да избра няколко проблеми, и да попитам експертите какво мислят за тях. Проблеми има с приложението на споразумението, с паричните власти, по някой път работят съдилищата, по някой път държавите членки, вземат се решения, които са различни от тези на Европейския съд. Много скъпо е да се изтълкуват всички тези споразумения страните от Европейската зона за свободна търговия искат да участват в дискусията от по-рано и мисля, че това е добро предложение, за да може е, тези предложения да се разбират ясно. Има проблеми с приложението, няма официални санкции. А какво да кажем за графиците за приложение? Така че с настоящото споразумение тези предложения вече е, могат да, да бъдат една крачка напред, могат да го подобрят. Що се отнася до рамското, рамковото споразумение, споменато от, от посланника на Швеция, е, въпросът ми е как може е, то да повлияе скоростта на приложение и как също може да се прилага настоящото приложение, е, споразумение по-добре? В крайна сметка, е, съвместното действие ще бъде основен принцип. Е, ако говорим за това, което може да предостави Европейския съюз, ето млечните квоти. Е, Помислете си колко е, мляко може да внесе Швейцария в Европейския съюз, така че взаимното признаване ще е основно, е, основен елемент тук. И как въобще може да се подобрят мерките по приложението? Благодаря много. Това е доста широк въпрос, по който могат да се изкажат всички е, участници. Нека да работим последния следния ред. Не, всъщност е, и докладчикът иска да зададе един въпрос. Да, един съвсем кратък въпрос към експертите и към колегите от е, Швейцария. Какви са въз... Е, каква е вероятността да се подпише споразумение за услуги между Европейския съюз и Шве... за услугите между Европейския съюз и Швейцария? Добре, започваме с професор Тоблер, вървим към средата на залата и приключваме с господин Фрехус. Посланникът ще получи думата като заключение. И така това ще даде възможност на нашите гости е да дадат своите много кратки и ясни заключителни коментари. А докладчика ще си записва. Професор Таблев, благодаря, господин председател. Имаме два въпроса от е, господин Кройсман. Първо, как може да се подобри съществуващата ситуация? А другата, другият въпрос е свързан с това, че системата е доста сложна е, и капацитетът ти е проблем искам да кажа, че ние много сме е, постигнали. Имаме повече е, свободно движение на лица, отколкото на стоки. Съгласно Шенген е, се предполага хората да могат да пътуват свободно е, между Швейцария и страните от Европейския съюз. Е, но не и стоките, които това лице а, е, пренася. Това е едно, обаче въпросът е как можем да подобрим и начина на функциониране. Това е един от, едно от основните предизвикателства, които се излагат и в официалните документи на Швейцария, където се иска добър, последователен начин да се прилагат съществуващите споразумения, като не се забравя, че трябва да се развиват споразуменията за в бъдеще. За тези цели по някой път ни трябва съответната съдебна практика, по някой път ни трябват нови споразумения. Що се отнася до споразумението за услугите, въпроса на докладчика, е, това споразумение, е, по това споразумение се работи, но все още има много спорове дали е, е добра идея. Все още е много спорен този въпрос. Как да заработи системата по-добре? Доста сложен въпрос, защото говорим за много нива съдилища, власти, политически органи, които трябва да обмислят бъдещите развития. Опасявам се, че няма прост отговор. Просто трябва да сме търпеливи и да продължим да работим нататъка и да се задоволим, задоволяваме с това, което сме успели да постигнем до сега. Благодаря, това беше една много реалистична оценка. Ние тук в Европейския парламент обичаме да се борим с предизвикателства. Госпожо Радван, какво мислите вие? Ами първо, мисля, че е много важно Европейския парламент и Комисията по вътрешния пазар и защитата на потребителите да продължат да държат този въпрос в зрителното поле е, на гражданите е, и на властите, защото в крайна сметка е, именно от това зависи, економ... зависи економическия растеж, нещо от което пък всички ние зависим. Това е всичко от мен. Професор Кадус? Благодаря, господин председател. Колкото до общото положение, трябва да кажа, че съществуването на различни споразумения затруднява намирането на едно единствено споразумение, едно единствено решение. Имаме Шенген, Имаме е, договорите за въздушния транспорт. Очевидно, днес се занимаваме с еквивалентността е, на законодателствата, общото законодателство и законите, които действат в е, Швейцария. Колкото споразуменията, които обсъждаме днес, очевидно трудността идва от факта, че всяка страна иска да запази своята законодателен и правен суверенитет. И трябва да стигнем до този несъвършен компромис. Да имаме един смесен комитет, който да разработва въпросите, които се отнасят до съдебната практика. Ако искаме да подобрим съществуващото положение, трябва да признаем, че проблемите са трудни. Това по отношение на суверенитета. Елементите, които не са толкова важни според мен, но съществуват, това е развитието на правото, както в Европейския съюз и развитието на съдържанието на взаимните споразумения, двустранните споразумения, както на правото, така и на съдебната практика. И второ въпрос, който беше споменат от е, почитаемите депутати. Това е въпросът е, за надзора за е, изпълнението на споразуменията. Очевидно, това са деликатни въпроси, когато става дума да се запази законодателният и правен суверенитет. Въпросът е, значи, в каква смесен можем да подобрим редовното адаптиране, редовното ревизиране на съществуващите споразумения. Един път ли в годината, три 4 пъти ли, дали само в рамките на смесената комисия, а, как може да се навакса закъснението? А, а, разбира се, това не е някакво ново понятие, а, правно понятие, за което трябва да се, а, за което трябва да се вземе предвид. Същото става дума и за съществуващата правна практика. Дали е, това трябва да са пакети от решения, е, които трябва да минат е, през смесената комисия или по някакъв друг начин. А също така изглаждането на различията. Това също не е лесно. Дали трябва да вземе предвид решения, предвидени в други споразумения, но това значи е, приемане от двете договорящи страни и също приемане на подобни споразумения от 27-те страни членки и от Швейцария на политическо ниво, е, за да може да се модифицират е, тези споразумения, да се променят. Тоест, това са пътищата за търсене на решение. Мисля, че проблемите са големи. очевидно трябва да обсъждаме този въпрос и на нашите интерпарламентарни срещи. Перне Станде. Благодаря. Съгласен съм а, за това, че е много важно да има информираност. Някои от предложенията бяха много а, интересни, особено това да се включат а, страните от Европейската економическа а, зона в оформянето на решението. също така е много полезно това, което каза колегата Кох за директивата за услугите. Надявам се да напреднем добре за в бъдеще. Благодаря, господин председател. От позициите изразени тук разбирам, че би било по-лесно за европейската институция, ако ние бяхме член на Европейския съюз но политиката е изкуство на възможното. Така че в, в, значи, по друг начин трябва да градим нашите отношения. Но трябва да работим за усъвършенстването на тези отношения, тъй като всичко, а, което чухме тази сутрин, да, е, ние споделяме обща съдба. Трябва да се опитваме да намираме а, решения на проблемите така, както те възникват защото нито от страна на е, ЕСЕ, нито от страна на Швейцария може да си позволим е, спиране на еволюцията на нашите отношения. Те са прекалено важни за живота на нашите граждани. Ние споделяме общи ценности, няма а, е, пречки по същество. Пречките са институционни, те са правни. Всичко това може да се реши чрез политиката, чрез дипломацията, когато има добра политическа воля и когато има реалистичен подход. Какво може да направим в сегашните обстоятелства? Първо, да подобрим управлението и прилагането на съществуващите споразумения, нещо, което се прави чрез смесената комисия на двете страни. Второ, да развиваме нови области на сътрудничество. Вътрешния пазар на Европейския съюз се развива, нормално е. Швейцария да върви в крак с това развитие, чрез един секторен подход, който би позволил по-бърз по напредък. И трето, необходимо е да консолидираме, да укрепим нашите отношения и, както бе споменато тази сутрин, едната възможност е да се зададе рамково споразумение по-активен, чрез по-активен политически диалог – по-голямо вза... взаимно разбиране и аз съм много доволен, че комисията на Есетне преди две години взе решение да създаде а, своя делегация в Швейцария, тъй като изпълнението на нашите споразумения изискваше присъствие на Европейския съюз в Берн, макар и закъсняло присъствие. Тоест, по много пътища ние реално може да вървим към изпълнението и развиването на двустранните споразумения, призовавам двете страни да се възползват от тези възможности. Благодаря. Благодаря. Мисля, че а, ние сме оптимистично настроени, както и вие, относно способността на политиците да разрешават проблеми. Господин Верховст. Нямам какво много да добавя към вече казаното. Мисля, че е много важно за държавите от Европейската зона за свободна търговия да участват в подготвителната работа. А що се отнася до нашата работа, разбира се, има някои въпроси, които в момента подлежат на разглеждане. Те са същите като тези, които се разглеждат и на европейско равнище. така че това не е конкретен проблем за едната или другата страна. Може би трябва да ни дадете примери от вашата работа по обществените поръчки, казва председателя. А въпросите, аспектите, свързани с потребителите? Мисля, че е, много въпроси бяха зададени. Уверен съм, че може да се постигне един добър а, диалог по всички противоречиви въпроси а, във връзка с а, правото в областта на а, потребителите и договорите. Що се отнася до различните фирми, а, се а, провеждат различни а, оценки за въздействието и проучвания. Смятам, че за да се трябва да се започне едно проучване във връзка с европейските потребители, тяхното участие в трансгранични операции. Ще предложим изменения в проекта на директивата. Трябва да се уверим, че бъдещата директива ще засили, а няма да ограничи правата на потребителите и тяхната защита и ще вземе предвид нуждите и очакванията на потребителите. Накратко, необходимо е да се абстрахираме от националността. Оптимистично съм настроен относно разбирането на европейските потребители на идеята за единния пазар. За да се уверим, че споразумението за Европейското економическо пространство ще успява и за напред, аз виждам две а, предизвикателства и имам две желания. Най-напред предизвикателствата, по-доброто сътрудничество с Европейския парламент. Моето желание е да сме сигурни, че експертите на Европейската зона за свободна търговия участват и в бъдещи такива семинари. Освен това да се уверим, че е популяризирано а, споразумението и ползите от него. Благодаря, господин председател. Искам а, да приключа с две изречения. Първо, а, значи, по-малкото много често се оказва по-доброто примерно мерките, е, придържаващи смътващите мерки по отношение на движението на, ли, на хора. Тук има едно юридическо противоречие, защото говорихме за съизмеримост, е, за съразмерност, но тук има технически елементи, но има елементи, които са елементи на оценка, т.е. те са по същество економически и политически. Е, искам да подчертая, че по отношение на Швейцария, опасността от социален, социален дъмпинг и дъмпинг при заплащането е много по-висок. така че трябва да сравняваме взетите мерки с съществуващите рискове. И второ, става дума за политическата приемливост. Без тези съпътстващи мерки не би имало споразумение за движението на хора. И ако тези съпътващи мерки сега се поставят под въпрос, това значи да се постави под въпрос самото споразумение. Трябва да знаем какво искаме в случая. Едно споразумение, което работи, и едно споразумение, което а, можем да успорваме. А, второ, това са споменатите предизвикателства и от представителя на комисията, и от много от изказващите се. Това са институционните трудности, пред които сме изправени. Като се има предвид, естествено, тъй като няма в, в, в краткосрочен план възможност за присъединяване на Швейцария към Европейския съюз, което естествено би решили всичко въпроси, по-добре е да се опитаме сега да усъвършенстваме нашите двустранни отношения. И както казват англичаните, когато има воля, намира се и начин. А, ако двете страни участват в тези разговори добронамерено, с, и ще могат да намерят взаимно приемливи решения. И сега, господин Тосковски, който останаха господин Търсковски, за който останаха 5 минути. Okay, well, now... Благодаря за участието. Сега ще дам думата на нашия докладчик, господин Трешковски, който ще а, представи своите заключителни мисли, ще ни информира как а, а, ще се развива графика за вашите предложения към нас. Благодаря. Искам да благодаря на всички експерти и колеги за участието на това изслушване. Много материал има, по който да размишляваме. Работим върху окончателната версия на доклада и очакваме да бъдем готови до понеделник. Благодарение на днешното изслушване вярвам, че той ще бъде още по-фокусиран върху най-съществените аспекти. Отношенията Европейски съюз Швейцария а, с, имат същите проблеми, както и проблемите вътре в държавите членки. Тревожите се относно бъдещите предизвикателства, а, с които ще се а, занимава а, нашата комисия. Те също са доста сходни. Искам да повторя. Нашето намерение в доклада не е да имаме един снисходителен подход, да се опитваме да получаваме някого нищо подобно. Спомням си, когато работих в Министерството за економическата интеграция, имаше млади хора от Европейския съюз, които непрекъснато се опитваха да ни напътстват. Знам колко досадно може да бъде това. За нас това е една възможност да вземем участие, да постигнем подобрения. Знам, че има много начини, по които можем да го постигнем. Вие сте нашите най-важни партньори и по някои, в някои аспекти а, сте а, много по-точни и от някои от държавите ни членки. Мисля, че най-важното е да се занимаем с а, съответните проблеми по един смел начин. Вие цитирахте Волтер, че доброто е враг, по-доброто е враг на доброто, но а, трябва да определим своята цел, а тя е да улесним дейността на економическите оператори и от двете страни, да постигнем по-добра правна сигурност. Ако успеем, чудесно, по този начин ще улесним собствения си живот. И в заключение, Става въпрос за това, че е необходимо да бъдем, да бъдем търпеливи, да продължим да работим в същата посока и ще бъдем амбициозни в своя доклад. Благодаря. Well, I'd like to, um, thank our very... Искам да благодаря на нашия докладчик за ключовата му роля в организирането на днешното изслушване както и на секретарията на Инко, на екипа, който направи цялата подготовка. Специални благодарности към гостите, които се присъединиха към нас. Надявам се, ще поддържаме контакт. Ще видим доклада на Рафаел Трусасковски. Ще бъде публикуван в интернет. Ще можете и вие да го видите, а ние ще го дискутираме а, в комисията. Заседанието вероятно ще бъде а, излъчено по интернет и вие ще можете да го гледате. Радвам се, че някои от гостите ни приветстваха факта, че нашата комисия защитава своя интерес а, и а, ангажиментите към нашите важни партньори. Вие сте нашите партньори в а, това начинание единия пазар да върви напред. В а, този процес а, активно участват всички държави членки, както и вие, нашите партньори. А, това е отговорност, която нашата комисия приема много сериозно. Ние се опитваме да протегнем ръка към нашите партньори, към гражданите, към потребителите и предприятията, които искат да се възползват е, от това. Мисля, че днес е, направихме един богат обмен на, е, на гледни точки. Имам един доклад, доклада на професор Тоблер, което е една, един много полезен материал – който помогна много на днешния дебат. Благодаря за участието ви и за присъствието ви днес. Само за членовете на комисията искам да напомня, че ще заседаваме отново на 7 и 8 април. Но мисля, че заседанието на 7 април ще започне в 4.30 поради специална пленарна сесия относно економическата среща. От 4.30 до 8 часа вечерта на 7 април заседаваме и на следващия ден от 9 до 12.30, както обикновено. Очаквам да видя членовете на комисията тогава. Благодаря за присъствието и приятен път на унеси, които пътуват.